Good morning, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Благодаря ви за присъствието днес. Знам, че трафикът в Брюксел е доста сложен днес, но залата ни е пълна и сме готови за гласуването. Имаме два текста за гласуване днес. Започваме с доклада на господин Жуло. укрепване на економическото, социалното и тъкатуралното сближаване в Европейския съюз, седми доклад на Европейската комисия. Господин Жуло, искате ли да кажете нещо преди да започнем с гласуването? Не? Добре. Благодаря ви. Няма да ви припомням цялата история около този доклад и колко е важен. Започваме с а, Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение трето и четвърто. Идентични изменения. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение четвърто. Извинете, изменение 5 с устно изменение отпада. И така гласуваме изменение 6. Изменение 5 отпада, но остава устното изменение има ли някой против устното изменение? Не. В такъв случай гласуваме устното изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с Employment А за, против, въздържали се, приема се. Искате да направим проверка? Добре. Гласуваме електронно изменение първо на комисията по заетост. Моля, гласувайте. Тайно гласуване? Не, няма нужда. Нека да започнем отново. Моля, гласувайте. Is it okay? Okay. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се.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 Промис 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 333 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Гласуваме електронно изменение 333. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 25 на комисията по заетост. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 201 за, против, въздържали се. Мисля, че беше прието със същия резултат. Искате да проверка? Добре. Гласуваме електронно изменение 201. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Благодаря ви. Продължаваме с изменение Култ 2. Само последното изречение на изменение Култ 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 6 за, против, Въздържани се, отхвърля се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 31 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 221 за, против,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 Искате проверка? Добре. Проверка на изменение 280. Електронно гласуване, моля гласувайте. <clears throat> Прекратете гласуването. Приема се. с несъществена разлика. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 42 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 43 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 308 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 309 за против въздържали се приема се. Изменение 310 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 311 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 314 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 46. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 332. За, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да направим проверка? Добре. Проверка на изменение 332. Моля, гласувайте.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 354 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 355 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Докладът се приема. Поздравление за господин Жило. Благодаря на всички ви. Продължаваме с следващото гласуване за днес. Става дума за доклада по собствена инициатива, политиката на сближаване, тематичната цел насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в всички ключови мрежови инфраструктури. Докладчик е господин Новаков. Искате ли да кажете нещо? Не. Добре, благодаря ви. Така пристъпваме към гласуването. Започваме с а, изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение пето за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение за за, против, въздържали се, приема се. Тран А за, против, въздържали се, приема се. Тран С за, против, въздържали се, приема се. Тран Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Тран Джей за, против, въздържали се, приема се. Извинете, повтаряме. Тран Джей за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Тран Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се. Мисля, че беше прието. Искате ли да направим проверка? Добре. Проверка на изменение 27. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 42. Искате проверка на 41? Добре. Изменение 41. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51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 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 72. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искам да направим проверка. Добре. Проверка на изменение 72. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с компромис номер 10. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, нека да направим проверка. Изменение 113, електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 10. За. Против. Тран 10. За. Против. Въздържали се. Мисля, че резултатът е същият. Тоест се приема. Искате да направим проверка. Добре, проверка на изменение Тран 10 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 120. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 122. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате проверка? Добре. Изменение 122. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сто двадесет и три отпада. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? Добре изменение 130, електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Тран 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 12 за, против, въздържали се, приема се. Тран 14 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до окончателното гласуване. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Докладът се приема. Поздравления, господин Новаков. Thank you very much for very... Благодаря ви за това, че така организирано и дисциплинирано гласувахме днес. Now I can give the floor to Mr. Gallo. Or... Uh... Mr. Omarche. Yes, I'll give the floor to Mr. Omarche. Okay, okay. Thank you very much. We continue in our... Благодаря ви. Продължаваме по дневния ред. Ще дам думата на господин Омарже. Е, тоест ще му отстъпя е, мястото на председател на заседанието за известно време. Bien. Nous reprenons nos travaux. И така, продължаваме нашата работа. Моля да спрете с приказките. И сега сме до предложението за промяна на регламента за увеличаване на бюджета и е, това предложение цели по-специално да измени члена относно а, реформа, структурата реформа, реформа за добавяне към целта на това за присъединяването към еврозоната на държавите членки, които желаят да се присъединят. Включва се един член, който позволява да се финансират дейности, за подготовка към приемането на еврото. Общата, общия пакет се увеличава с 142 милиона и 8 от 222 милиона евро, като разбира се тази сума още може да бъде допълнена от ресурсите от а, глава техническа помощ, като общия бюджет трябва да мине на 300 милиона евро. Първо ще дам думата на докладчицата, е, госпожа Томазич и докладчика и е, в сянка. Също имате думата. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Od uvođenja SRSP-a 2000... Благодаря, господин председател. От е, въвеждането от 2017 година 7 страни искаха да използват тези инструменти, докато бюджетът беше, бяха поискани повече от 80 милиона евро. Комисията за 2018 година предложи бюджет 30,5 милиона евро. Независимо от това, 24 държави членки поискаха внесоха 404 искания и поискаха повече от 250 милиона евро. Подкрепата се иска при поискането на държавите членки, като се държат сметка за различни политически области. Опитът показва, че до този момент много държави членки, по-специално Харватия, поискаха подкрепа в рамките на програмата и исканията за подкрепа държат е, сметка за всички политически области, където се предлага помощ. Например, публичното управление, управлението на приходите, разходите, е, растежа, е, света на труда, информацията, здравеопазването, социалните служби, финансовия сектор и достъп до финансиране. Считам, че този инструмент за въвеждането на този инструмент може да бъде много важен, с който държавите членки, които няма добри резултати, например за достъп до фондовете, до структурните фондове, ще могат да бъдат подпомогнати, за да може по трайен начин да използват тези фондове и така да се намалят економическите неравенства. Държавите членки трябва да осигурят прилагането на принципа на партньорството, и включване на социалните партньори и организираното гражданско общество при вземането на решение по отношение на стратегията на структурните реформи, които държавите членки искат да приложат, а също така при мониторинга на европейския семестър, така че да може да се осигури прилагане на този принцип във всички държави членки. Мисля също, че увеличаване на, на, на, на финансите в за, реформите, за структурните реформи трябва да се извърши без да се накърнява другите фондове. Има инициативи, които са характери за всяка страна за реформите, но предлагам ПРС да бъде приложен по съобразно мерките, които могат по-добре да подкрепят препоръките за всяка отделна държава. Защитавам структурната реформа, структурните реформи, които са ориентирани към економическо и социално развитие, повече заетост, по-добра конкурентоспособност и конкурентоспособност на производствените сектори, по-добро институционно и административно качество, по-добро управление на обществените служби и опазване на околната среда. Тези реформи трябва да бъдат адаптирани за всяка държава и да се прилагат в рамките на националните програми за реформи и да получат демократична подкрепа, като се избегне е, универсален достъп за всичките страни. Държавите членки могат да финансират сами реформите, така че тези фондове не трябва да се подразбира, че е, държавите членки се опират само на финансовите инструменти на Европейския съюз. Искам да я заключа на английски като докладчик за този регламент. Въпросът е да се намери правилния баланс между защитата на е, бюджета и насърчаването на структурните реформи. Структурните реформи ще помогнат на държавите членки да е, подготвят е, финансовата сфера и бюджета си за важните промени. Така че, е, гласувайки за този пакет, ние ще е, създадем възможности за растеж е, и така ще можем да посрещнем големите предизвикателства във връзка с Брексит и с структурните реформи в държавите членки. Е, промените е, вървят ръка за ръка с структурните реформи в държавите членки, така че това действително е, е голямо предизвикателство. Хубаво би било да имаме предвид действащите процеси към момента. Благодаря, госпожо Томазич. Искам да припомня, че комисиите Екон и Бюджес участват по силата на член на, на за глава 54. Сега дам думата на докладчика Всянка, колегата Малетич. Thank you very much. Благодаря ви. бих желала, подобно на госпожа Томашич, да подчертая, че програмата за подпомагане на структурните реформи е много важна. за да се насърчи е, промяната, е, прехода, който е необходим е, в е, държавите, за да подготвят е, и е, обществения, и частния сектор, и институциите си, е, да засилят е, капацитета и да е, интензивират е, действията си. Е, във връзка с политиката на сближаване също трябва да се предприемат редица действия, тъй като нещата са свързани с политиката на сближаване. Нуждаем се от инвестиции, нуждаем се от стабилна финансова политика, от структурни реформи. Това е основното послание в рамките и на европейския семестър. Въпросът е как нещата а, е, трябва да се свържат с политиката на сближаване а, е, е, и с а, а, програмата за подпомагане на структурните реформи ППСР. Ние знаем, че политиката на сближаването а, а, е свързана с редица програми, но същевременно а, ефекта на синергия предполага а, обвързване на а, програмите. А, целите ни трябва да са свързани с политиката на сближаване. В кохезионната политика се нуждаем от инвестиции. Вие знаете, че винаги сме е, оказвали е, много силна подкрепа за структурните реформи, защото само по този начин е, можем е, да постигнем не само устойчивост, но и растежа, от който се нуждаем на много равнища а, е, а, е, има един растеж от 1 до 2% а, а, в редица сфери в Европейския съюз, но това не е достатъчно, за да създадем заетост, за да а, заработи истински а, пазарът в на труда и останалите е, е, сектори. Е, така че това е голямото предизвикателство пред Европейския съюз като цяло. Трябва да мислим за тази връзка между Европейския семестър, кохезионната политика. Ще установим, че в рамката, която действа към момента, има редица проблеми. Е, в е, някои случаи срокът е една година, да кажем в специфичните за страните препоръки. След това имаме обаче и редица програми, които са със срок от 3 години, а програмите ни за партньорство и за сътрудничество са за срок от 7 години. Ние се нуждаем от техническа помощ е, в рамките на кохезионната политика – Нуждаем се също от структурни реформи, от е, организационни и други промени в страните е, в рамките на 7 години. Е, за следващите 7 години до 2023 година. И също времено в рамките на Европейския семестър е, имаме възможност е, да проявим повече гъвкавост, е, да предприемем повече промени във връзка с годишното изследване, с необходимостта от промените, които се установяват, така че оперативните ни програми в рамките на кохезионната политика са доста по-гъвкави. И гъвкавост е именно това, от което се нуждаят държавите членки, за да могат да свързват оперативните програми с програмите за техническа помощ. И така да е, обединят е, оптимално е, нашите е, усилия. е, включително и в програмата за подпомагане на структурните реформи и ППСР. Така че 2017-2018 година 24 държави членки предоставиха повече от 400 различни искания за структурните реформи и своите виждания в това отношение. Те се обработват в момента тези предложения. 18 милиона е, или 80 милиона не са достатъчни. Ние се нуждаем от много повече. Е, нека се надяваме, че с увеличаването на финансовия пакет вече ще има достатъчно средства и ще има е, повече възможности за осъществяване на тази връзка между програмите по кохезионната политика и програмите за техническа помощ, както и ППСР. Също времено трябва да видим как точно ще фокусираме реформите нуждаем се при всички положения от по-добри резултати в рамките на кохезионната политика. Още повече, че имаме връзка и с програмите за техническа помощ. И така вече ще можем да се надяваме на реални структурни реформи, на реални промени и на резултати. Нуждаем се във всеки случай с. Нуждаем се от активното участие и на е, националните правителства, но и на местните органи, на регионалните органи, на е, бизнес организациите по места, за да е, се постигнат тези големи, надявам се, резултати. И прилагането, резултатите ще бъдат проследявани ежегодно, така че ще знаем от какво се нуждаят именно програмите във връзка с структурната реформа и какво трябва да предприемем в бъдеще. Благодаря, Ивана. за Констанция Крел, социалисти. Да, ще бъда кратка. Благодаря ви не би трябвало да навлизаме в толкова много дълбочина в предложението на комисията. Програмата ППСР предлага и техническа експертизи за и свързване с кохезионната политика. Програмата е, е много успешна а средствата вече по линия на техническата помощ са приключили, така че се нуждаем от свежи пари. И а, комисията предлага гъвкавост по отношение на бюджета, за да могат да се финансират нуждите. Ние подкрепяме това Подчертахме го и в първия доклад. Важно е, естествено, да сме близо до кохезионната политика, да следим и партньорствата и нуждите на партньорите. Естествено, това е нашата тема. Но трябва да кажа, че имам известни, е, макар и малки колебания, тъй като средствата на практика се изваждат от резерва за гъвкавост в бюджета не би трябвало да се съмняваме в източника, така да се каже, на средствата за увеличаване на финансовия пакет. Нека да не се смята, че ние ще се лишим от средства по кохезионната политика, за да финансираме ППСР. Благодаря. Gospodine predsjedavajući, hvala vam na riječi.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 което трябва да се подкрепи. А, не виждам а, така толкова ясно тясната връзка с а, кохезионната политика, но става дума за а, стабилизиране на цялата подготовка и на процесите във връзка с въвеждането на еврото в страните, които все още не са в еврозоната. Така че А, е, устойчивостта на икономиките, които ще въвеждат еврото, не би трябвало да се отразява, така да се каже, негативно на устойчивостта на економиката като цяло. Е, става дума най-вече за подпомагане на е, държавите, които все още не са в еврозоната и е, желаят да влязат в еврозоната. За известен период от време тяхната стабилност ще бъде подложена на риск. Естествено, че е, начина по който ще се набавят средствата буди известни колебания, но предложението е много добро. Докладчика в сянка отсъства, но може би негови колега да каже две думи. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų pranešėjas nėra, bet jinai man kai kurias mintis dar davė. Да, е <coughs> нашия докладчик не присъства, но той ме помоли да представя неговите идеи и виждания. Смятаме, че предложението е добро но много важно е естествено как ще се изпълнява, как ще се приложи. Имам предвид е, цифрите, които са на разположение в момента. Е, да, исканията са много е, за отпускане на средствата. Как точно ще се селектират тези искания по държавите членки от комисията? Как ще се отпускат и допълнителните помощи? Знаем, че Необходимостта от сближаване е, е огромна. Е, някои от държавите членки може би биха могли да се справят и сами без е, е, допълнителна помощ, но когато говорим за промени по отношение на техническата помощ, ще трябва естествено да се съобразяваме и с е, исканията на държавите членки, но и да определим е, някои приоритети, да кажем, свързани с равенство между половете. Освен това, мисля, че можем да добавим и климатичните промени е, като един приоритет. Е, техническата помощ не би трябвало да се ограничава. Е, е тя би трябвало да е, се предоставя и на определени региони, тъй като, особено в държавите членки, които се подготвят за въвеждане на еврото. Знае, че е, е много важно, от собствен опит, го казвам и от опита на моята страна, че няколко години е, преди е, датата на въвеждане на еврото трябва да се подготвят различните сектори, е, на различни равнища, включително и населението е, от е, местните общности и регионите. Така че всичко, което е свързано с кохезията, с сближаването, също е много важно, но трябва да имаме предвид, че промените в страните, свързани е, с е, предстоящо въвеждане на е, еврото като парична единица ще бъдат, така да скажа, приоритет. Това ще бъде един добър инструмент за допринасянето на страните. Искам да кажа, че ние от самото начало сме против и казахме, когато комисарът Добровски дойде при, в нашата комисия, ние се противопоставихме на тази тенденция, която комисията ни търси в регионалната политика, за да финансира програми и разходи. И връзката за нас не е очевидна с политиката на сближаване. Съжаляваме и освен това за това неправилно движение, което продължава от е, кохезионната политика към нови, е, нови е, цели и опирането на европейския семестър. И не смятаме, че това са добри методи. Но най-вече сме на мнение, че има скрити цели, които не са показани, но които са ясни за нас, т.е че които днес и днес трябва да направим така, че публичните политики да бъдат да почиват повече на политики с целящи нестабилност. И поради всички тези причини ние сме против. Е, но иначе поддържаме, разбира се, аспектите, които целят да засилят административния капацитет, имам предвид подготовката, обучението на персонала по-специално, и ще имам един въпрос за Европейската комисия, конкретно относно региона Майот. Знаете, че този регион, който стана крайен периферен регион през 2014 е един млад регион, който наистина има нужда днес от е, подкрепата на Европейската комисия. И бих искал да знае дали в рамките на тази реформа ще бъде възможно за региона Майот, ако разбира се Франция го поиска, да се възползва по-специално от е, подкрепа от страна на комисията. За... Е, давам думата на Дамарто. Благодаря ви, господин председател. Както си спомняте миналата година, делегацията от пете звезди се противопостави, както и на комисията, така и на пленарно, за оставяването на тази програма за подкрепа на структурните форми. Да се върне в е, началото, през ноември 2015 година, това, което беше написано в мотивацията на контекста за създаването на един нормативен институционен комитет, който да знам е здрав и доброто функциониране на економиката са основни е, за да се стимулират инвестициите, да се развиват, е, да се развива заетостта и осигуряване на постоянен растеж във всички държави членки. Също така и подобряване на качество на живота с с което ние трябва всички да сме съгласни, както сме съгласни, че една от основните причини за наложно използване на структурните фондове е почива в е, капацитет, административния капацитет на държавите членки, на местните власти също. Е, за структурни реформи, съгласно определението в регламента, се разбират тези, които са свързани с пазара на труда, също и за социалното осигуряване, либерализирането и приватизирането на услугите, без да говорим с обучението и образованието. Има и други мерки, по които сме съгласни, както опростяването на публичната на администрацията, също и прането на пари. защото да се финансира такава програма, това ще отклони ресурси от структурните форми. И днес с новото предложение, за става дума за 340 милиона, 200, от голяма част и 80, които се взимат от тази глъвкавостта много по-специално интересно, според мен, да се анализира също и политическата посока, към която се отправяме. Миналата година предложението се, на предложението се гледаше като на пилотен проект, който и тази година, през декември 2017, последната година, имаше един голям пакет за задълбочаване на економическото и паричния съюз с две предложения, две отчети, които на практика се прави нищо друго, освен да се отправят тези ресурси към структурните реформи. Структурните реформи за 21 милиарда, както се предлага в изменението на регламента. Не вярвам да бъркам, ако кажа, че след една, след една година, изминала една година, програмата от миналата година а, беше одобрена с голямо мнозинство, като единствената позиция, която трябва да не забравяме на и на зелените, не беше нищо друго, освен целта за да се отслаби кохезионната политика и принципно и по отношение на финансите. Има една оценка на отражението на тези вече разходени пари, отвъд исканите, които се правят от държавите а, членки, какви резултати всъщност се получи каква е, каква е перспективата за оценка на, на въздействието. Благодаря, Роза Дамато. Давам думата на комисията. Да, след това пак ще е, има е, право на въпроси. Комисията, ако разбира се. Да, благодаря, господин председател. Е, ще се опитам да отговаря на въпросите, които е, бяха зададени. Първо по отношение на социалното финансиране и е, увеличаването на финансовия пакет, съгласно предложението за ППСР. Комисията е задължена преди е, да прегледа инструментите е, за е, гъвкавост, да подсигури съответния бюджет, както и за финансиране на социални действия, едно Б и 2Б. Нашите колеги Междувременно вече на първо място е, в работата по това досие е, посочиха, че това няма да бъде възможно. Няма е, марш, който да е на лице и да се използва по линия на техническата помощ и кохезионната политика. Освен това, маржовете, доколкото съществуват, е, са предназначени за заплащанията, е, е, заплащанията за земеделските стопани. Така че това е един аргумент, а другия е, че ППСР е така и така предназначена за структурни реформи и подпомагане на държавите членки, които ги осъществяват. Продължаваме естествено да размисляме. Има и други така, възможности за бюджетно финансиране в е, рамките на бъдещата е, МФР, ще трябва да е, помислим за възможността, така да се каже, да, да ограничим малко възможностите за разгръщане на програмата за известно време и след това малко по-късно да помислим и за разширяването и, но при всички положения не бихме могли както знаете, и по ваше искане, и по искане на съвета да използваме програмите за кохезионна политика за целите на ППСР. Ще видим естествено какви са възможностите е, във връзка и с е, член 11 от е, регламента за МФР. С възможностите за промяна на тавана, естествено в определени граници – при ясно е, установяване на разходите. И именно това е, ясно установяване на разходите е, на практика подкрепя нашето предложение за увеличаване на финансовия пакет за ППСР. Ние смятаме, че това условие е на лице Е, имаме намерение да използваме инструментите за гъвкавост, е, но ще се нуждаем от е, подпомагане в това отношение най-вече поради нежеланието на съзаконодателите да се използва кохезионната политика за техническа помощ. Не се променя нищо във връзка с критериите за селектиране, за оценка. Те остават същите, както в оригиналното предложение. Има искания, поступили от държавите членки, във връзка с установени проблеми и предизвикателства и с необходимостта за засилване на административния капацитет за освояване на средствата. Е, нищо в това отношение няма да се променя. Така че принципните положения е, е, не се променят. Що се отнася до приоритизирането на тази помощ, е, някои от вас се спряха на този въпрос. Приоритетите ще бъдат по-целенасочени във връзка с конкретни политики, с качество, с климатични проблем, промени, с пазар на труда и така нататък. Но всичко това, естествено, е свързано с характера на програмата. Това е програма отдолу нагоре – и ще трябва да се подпомагат структурните реформи е, по съответна индикация от страна на държавите членки. Така че, когато е, са поступили исканията, ние ще направим подбора, съобразявайки с, с принципните положения, с изискванията, с е, степента на зрялост и връзката между отделните проекти и исканията. Има, доколкото има такива искания за климатичните промени, от държавите членки ще трябва да се съобразяваме и с съответните климатични проекти. Е, в това отношение качеството естествено е много важно, е, когато говорим за екологични изисквания и за климатични промени. Ние сме сигурни, че ресурсите на Европейския съюз е, и средствата, които плащат данакоплатците, ще се използват по възможно най-добрия начин. Ще е, подпомагаме държавите членки, които се нуждаят от допълнително финансиране. Е, е, това е, така да се каже, и първоначалната характеристика на предложението във връзка с структурните реформи за подготовка за еврозоната. Връзката с европейския семестър. Да, това е, така да се каже, основният мотив в исканията на държавите членки за подкрепа, а именно е, осъществяването на собствени е, реформи във връзка с национални приоритети, но и приоритети, които са свързани с европейските. Така че ние разчитаме най-вече на инициативата на държавите членки, но и на възможностите им да прилагат е, инициативите за европейско економическо управление. И това е начин държавите членки да а, постигнат едно по-добро равнище на е, електронно управление на национално равнище е, да засилят и да е, подобрят административния си капацитет, да създадат по-добри условия за освояване на средствата по линия на структурните и инвестиционните фондове на ЕС. Така че аз мятам, че в крайна сметка това ще бъде от полза и за кохезионната политика оценката на действията, които вече са предприяти от комисията. Това бе другият въпрос, на който се спряхте. Да, средата на май миналата година всъщност приехме предложението. Ще предвижда се и междинен преглед е, през 2019 година на изпълнението на регламента. Това не означава, че предложението а, е, м, изключва, така да се каже, възможността за двойна оценка, а, е, но малко рано е да а, търсим сега партньори, да а, сключваме договори на а, а, външни оценители, които ще направят втората оценка. Примерите, с които разполагаме, показват това, което показа и дискусията с заместник-председателя в парламента, а именно, че ще се постигне до, добавена европейска стойност по линия на тази програма. Тя е свързана с малко административно натоварване, с отпускане на повече средства и е предназначена да подпомага проектите, които така и така вече са в напреднал стадий и се очаква ефект на лоста и обмен на най-добри практики между държавите членки. По този начин ние всъщност укрепваме доверието между държавите членки. Има инициативи и е, с трансграничен характер, да кажем в Балтийските страни, е, панбалтийски е, проекти, е, които а, е, са свързани най-вече с а, е, развитието на а, е, европейски економически пазар. Да, а, добавената стойност е категорично на лице. Бе поставен въпрос за периферния район Майот. Имаме и други е, инструменти, е, които са готови, така да се каже, е, и са насочени именно към подобни региони. Е, за, става дума за периферните региони, за най-отдалечените региони. Но когато става дума за това дали ще могат тези региони да се ползват и от другите програми, да, в момента вече имаме определени приоритети за ППСР, но в Гърция, да кажем, има региони, които срещат много повече е, проблеми на е, равнище региони, така че е, се предвижда и техническа помощ по линия на ППСР за тези е, региони. Как точно ще изглежда участието? Това е, е въпрос на е, който все още не е изцяло регламентиран. Е, ще има, може би, един, едно единно гише за държавите членки, така че да се осъществява връзката между отделните региони и държавите членки сами ще могат да определят приоритетите си а ние ще ги подпомагаме, ние ще им съдействаме. Струва ми се, че това бяха повечето въпроси, които бяха засегнати по време на дискусията. Благодаря. Да. Е, добре, говорихте на въпросите, които бяха зададени и благодаря за конкретните, точни, аргументирани отговори. Сега ще дам думата на нашия докладчик, ако иска да се изкаже отново. Um, благодаря ви. Бих искала да благодаря на всички колеги, които участваха в дискусията харченето на пари не би трябвало да бъде самоцел, а, а трябва да води до добри резултати, до добавена стойност, а, да бъде от полза за страните и за хората в тях. А, мисля, че а, работата вече се очертава и тя ще бъде успешна. Благодаря ви. Да, искам да уточна, че госпожа Томасич ще представи проекта доклада през месец април. Това е проект, който ще вземе под внимание днес изказаните становища от нашата комисия. И ще гласуваме този доклад още през юни, тъй като измененията ще имат ефект върху финансирането през 2019-2021, така че влизат в сила веднага, що е възможно. И сега да преминем към точка 10 на нашия дневен ред. Това е за Европейски механизъм за гражданска защита. Това е една европейска стратегия, която да позволи да се отговаря бързо на спешни случаи, които засягат територии в и извън Европейския съюз. Това означава споделяне на ресурсите, за да се окаже координирана помощ. На 23 ноември 2017 година комисията прие предложения за изменения, конкретни изменения, за да отговори на големия брой катастрофи, с които Европейския съюз трябваше да се справи от 2013 година. Законовата основа на това предложение е член 196 от договора за действие на Европейския съюз тези изменения включват немалко нови разпоредби, които ще помогнат на държавите членки да засилят съществуващия капацитет и да участват в европейската е, система за гражданска защита, съответно и вече 632 милиона евро разполагаме като е, портфейл и комисия НВ е всъщност е, компетентната комисия по това предложение. Комисията също изготви един коригендум на първоначалното предложение, изменение на номерирането от точка 4, където по грешка беше записано точка 4 два пъти, коригиране на точка Б на член 1, като включват точка С като трети подпараграф. Тези изменения са чисто технически и в никакъв случай не засягат предложението по същество. Независимо от това, по, пак по технически причини, приложението на, на те изменения не може да се а, приложи новия текст, така че членовете са приканени да направят предложение по старата версия на предложението и секретарията ще осигури съответните корекции. Срок за внасяне на измененията ще бъде определен това ще бъде сряда, 4 април, до обяд. Ще започнем дискусията директно с докладчиците в сянка, господин Буда, разбира се, и след това докладчиците в сянка, господин Буда, моля. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum de altfel și dumneavoastră ați um, expus această problematică, discutăm de um, mecanismul de protecție civilă care um, se dorește a fi o strategie. Както вече стана ясно, говорим за механизмът за гражданска защита и превръщането на механизма в европейска стратегия, която да ни даде възможност бързо да отговорим на спешни е, ситуации, независимо дали те са в рамките или извън Европейския съюз. Механизмът трябва да позволи по-добра координация на помощта, споделяне на ресурсите между участващите държави членки. Целта е да се упрости бюрокрацията, да се ускори времето за реакция в случай на извънредни обстоятелства и едновременно с това да се подобрят съвместните действия за предотвратяване на бедствията. Напоследък бяхме свидетели на горски пожари, урагани, масова миграция. Имаше и случаи с а, недостиг на лекарства в Румъния. Всякакви бедствия ни сполетяват, а знаете, че бедствията не спират е, на границата между отделните държави. Ето защо имаме нужда от по-добра координация между държавите членки и в е, някои случаи с координация е, с трети страни. Много е важно да се съгласуват действията, които се предприемат на равнището на Съюза. Европейската комисия също така се стреми да подобри капацитетът и мерките за предотвратяване на бедствията, като също така приспособява другите политики с цел предотвратяване на бедствия. Резерва РЕСК ЕС трябва да подпомага държавите членки, когато националните националният ни капацитет се оказва недостатъчен. В качеството си на докладчик ще подложа редица изменения, свързани с Фонда за солидарност и мобилизирането му в контекста на смягчаване на последиците от измененията в климата. Докладчиците в сянка и колегите от Комисията по регионално развитие имаха възможност да обсъдят темата заедно с мен. Една от най-обсъжданите въпроси беше прекалено бавният и бюрократичен характер на резерва за гражданска защита при положение, че тук говорим с изварени обстоятелства, когато, при които се изисква бърза, незабавна реакция. Някои държави членки също така разполагат с доброволчески отряди. Би следвало всички държави членки да разработят такива, защото доброволческото е в основата на механизма за гражданска защита. Но е важно също така да има по-добра съгласуваност между механизма за гражданска защита от една страна и структурните инвестиционни фондове от друга страна. Важно е те да бъдат съгласувани също така и взаимно да се допълват с Европейският фонд за солидарност. Инвестициите от европейските структурни инвестиционни фондове следва да са да отговарят на всички европейски стандарти за предотвратяване на бедствия. А местните органи би следвало да участват активно в процеса. Следва също така да се подобря капацитета за реакция в случай на извънредни ситуации. Виждаме, че местните власти на, са най-тежко засегнати в случай на да са в най-добра позиция да реагират адекватно при подобни събития. Друг важен елемент за подобряване на ефикасната ни реакция е подобряване на взаимодействието и диалога между държавите членки. тук ми се струва, че университетите и центровете за отлични постижения могат да играят много важна роля. Местните регионални власти следва да бъдат включени автоматично във всички планове за предотвратяване на бедствията. А пък компетентните служители следва да преминат през надежно обучение. Важно също така доброволците също да преминат през обучение, което да им позволи да вземат участие в операции за реагиране при изварени обстоятелства, особено в по-отдалечени региони. Знаете, че ни предстои Валиганската вакансия и затова и графикът на работа е много натоварен няма да имаме много време за изготвяне на компромисните изменения и за превода им, затова ще помоля колегите, ако могат да внесат проекто измененията си на английски язик. Благодаря ви. Благодаря на нашия докладчик Буда. Ще дам думата на Лиляна Родригес за социалистическата група, като искам да уточня, че трябва да се срещнем с 11 часа с комисар Критул. Имам още една точка в дневния ред, затова ще ви помоля да бъдете кратки, бързи при вашите изказвания. Добре, гасни президент. Е, е е, Благодаря, господин председател. Да, действително измененията, които вече бяха представени, са изключително важни и са напълно логични. господин господин Буда говори за някои неща, по които вече сме разговаряли. Тази комисия има основна роля и трябва да гарантираме е, финансиране, инвестиране, което да е достатъчно и ефикасно и съгласуване между различните политики за приспособяване към климатичните промени във връзка с различните инвестиции за защита по отношение на природните бедствия. А що се отнася до случая с Португалия, научно-изследователските центрове се класират като три вида и ако говорим за центрове на високо равнище, трябва да премахнем от проекта някои центрове, които имат класиране, добри и много добри. Така че тя трябва да бъдат заменени с центрове, научно-изследователски центрове. Така може да включим всички институции, включително и местните и регионални институции, които поради не ползват много финансови средства. Мисля, че това е въпрос, който може да се реши. И както беше казано по време на първи разговор, ние ще представим няколко предложения трябва да се отговори на гражданите, но по тези въпроси ние сме съгласни за засилването както на гражданската жили, така и обучението и а, действието, последствените действия и тези а, информацията не може да бъде давана само на правителствените власти, но трябва да бъде предоставена и на организациите, от гражданското общество, да има по-добро съгласуване с трети страни по отношение спешните действия при работата, вече съобщените рискове, трябва да се засили между регионалното съдействие, да се засили добрите практики и непрекъснатата информация между държави членки, но и европейски региони. А исках и да повторя това, което казах по време на нашата първа среща. Засилването на този механизъм ще даде смисъл на думата солидарност в най-тежките моменти, с които се справят, трябва да се справят държавите членки, т.е. моментите на бедствия. Трябва да бъдем ясни, да говорим ясно за сигурност и защита пред гражданите. Мисля, че няма нищо по-важно от убеждението, че в случай на нужди този, който има нужда от помощ, ще я получи. Така че и ще бъде подкрепен от членовете на Европейското семейство. Благодаря. Благодаря колегата Томасич за групата ЕКР. Благодаря ви господин Флак в качеството си докладчик в Сянка ме помоли да прочита позицията му по този доклад. Бих искал да благодаря на докладчика за проекта доклада му. Групата на ЕКР е съгласна, че трябва да работим за една по-добра система на обединяване капацитета за реакции в приспешни, призварени ситуации. Въпреки това ЕКР има сериозни притеснения относно предложението на Европейската комисия. На първо място по отношение на субсидиарността. Трябва да вземем предвид притесненията, изказани от редица държави членки в съвета, които твърдят, че предложението не спазва принципа на субсидиарност. ЕКАРЕ не смята, че капацитетът и екипите за реакции в изваредни ситуации би следвало да бъдат под прехи контрол на комисията в рамките на механизма за гражданска защита. Искаме да разберем по-конкретно какво разбира Европейската комисия под предложената съвместна контрол и управление. Всяка подобна предложение, централизирано управление на комисията, би следвало да бъде съпътствано с оценка на въздействието, но такава не е изготвена. Съгласен съм също така с а, докладчика, че местните регионални власти би трябвало да бъдат по-активно приобщени в плановете за предотвратяване на бедствията. На второ място, всякаква финансова подкрепа би следвало да, да дойде от вече съществуващите фондове, така че съм съгласен с докладчика, а именно трябва да се насърчава полезното взаимодействие между различните фондове, за да можем максимално да ги използваме, както се подчертава в изменения 7, 9 и 11. На трето място, обменът на най-добри практики между държавите членки би трябвало да бъде насърчен, но по-добрият механизъм за консултации не следва да задължава държавите членки да споделят чувствителна информация, която може да постави под въпрос националната националната сигурност. Ето защо ще внеса изменения по което доклада. Благодаря ви. Благодаря за групата на зелените. Нашия колега. всъщност, вие нямате назначение на докладчик във всяка. Искам само набързо да отговоря, няма много време. Всъщност, мисля, че всичко, което е написано е много важно, но ми се иска да почетая едно, един аспект. Ние развиваме една макростратегия на Европейския съюз. Стратегия за Балтийското, за Йонското морето. И мисля, че стратегия ще бъде за създаването на център за борба срещу бедствията в тази част на Европа, където се работи усърдно. Става дума за пожари, които бяха много силни в Харватия, в Гърция, в Италия, преливане на реки, и така нататък. Има много големи, много сериозни проблеми, бедствия, които могат да бъдат включени в този доклад по такъв начин, че да се подчертае, че тези стратегии на макроравнище могат да включат и тези елементи на гражданска защита, възможността да се избегнат последствията в региона Балтийско море, Алпите и всички опасни зони, защото трансграничното сътрудничество е много важно, вярно, в предотвратяване на последствията от бедствия, но мисля, че е важно да се подчертае и този елемент. И когато катастрофите възникнат, се налагат месеци да минат преди първия фонд да бъде отпуснат за съответните пострадали зони на европейско равнище. Трябва да се развие един механизъм, за да може, когато има бедствие, ние знаеме, че 500 милиона или 1 милиард евро, ако могат да бъдат изпратени, да кажем, 300 хиляди евро, веднага ще бъдат, ще бъдат правилно похарчени и ще се покаже, че Европейския съюз е солидарен и действа бързо. И трябва да действаме бързо, да може да се деблокира сума, дори да е символична но бързо, за да може все пак да се отговори бързо на бедствията. И това трябва да бъде включено в доклада. Благодаря. Колегата Роб. Е- Благодаря ви предложението на Европейската комисия относно разглеждането на механизма за гражданска защита предизвика два вида реакции. От една страна, ако погледнем а, горските пожари, наводненията в Европа в, последно време и е, отговор на тези песвия. Безспорно си извадихме някои доста горчиви полуки. Стана ясно, че Европейския съюз не разполага с е, достатъчно капацитет, така че предложението е, е полезно, но идва като че ли с голямо закъснение. Въпреки това обаче ми се струва, че предложението има и а, опасни измерения, като, например, реакцията при бести предизвикани от технологите или от човека. Знаете, че в Европа има доста атомни електроцентрали и заплахата, която те представляват, не винаги е достатъчно ясно оценена. Знаете също така, че сме изправени все по-често пред туристични заплахи, а в продължението за механизма за гражданска защита не се предвижда нищо за намаляване или реакция на този вид заплахи проект от доклада, си още му видите доста добър. Струва ми се, че становището на нашата комисия е много важно, защото местните и регионални, на местно и регионално равнище се усещат най-много последиците от бедствията. Смятам също така, че би следвало да се съсредоточим върху четири елемента, а именно фактът, е, че природните бедствия не зачитат националните граници, трябва да се случим върху защита на местното население и също така да подобрим осведомеността му. Не бива да, да чакаме хоризонталните канали за комуникация, за да се действа. Не, трябва да сме в състояние да действаме незабавно, Важно е също така да имаме планове за реакции, които да са изготвени с, с, с сътрудничество с съседните ни държави, независимо дали те са членки на Европейския съюз или не. когато се стигна до бедствено положение, като наводнение, например, как се осъществява евакуацията на населението. Предложението на Европейската комисия съдържа някои елементи на отговор, но те не са достатъчни. Смятам, че имаме нужда от допълнителни мерки, включително и планове за евакуация. Като разбира се, трябва да се спазва принципа на субсидиарност и съответно тези планове трябва да се изготвят на национално равнище с координация с останалите държави членки. Трябва да се използват и максимално потенциала на доброволчеството в областта на гражданската защита. И последният важен за мен въпрос е подобряване на осведомеността на населението. Смятам, че гражданите ни трябва да са подготвени за бедствията, за да може възможно най-голям брой хора в случай на природна катастрофа да знаят на кого да се обърнат, как да реагират, е, как да окажат помощ на е, ранени лица и как да намалят щетите. Благодаря, Дамато, благодаря, господин председател както беше, показаха 2016 година, 16-17 фактите и е, имаше много бедствия, се очертава необходимостта да се, да се предвидят финансови инструменти на Европейския съюз, които да позволят да се справяме с по-добра ефикасност с тези бедствия. Споделям позицията на докладчика, къде се предлага повече синергия между механизма за защита на гражданска защита и структурните фондове. Ще добавя също и синергията с Фонда за солидарност, като много пъти беше казано тук, че трябва да бъде ревизиран този фонд и трябва да се бъде преразгледана процедурно равнище. И за сега е максимално 30 милиона евро, но приемаме предложението за увеличаването с около 280 милиона за 2018-2020. Приемаме това предложение, за да се усили ефикасността на отговора в рамките на борбата срещу катастрофите и да свържеме също това с другите политики на Европейския съюз, за да може да отговаряме на бедствията, за да засилим капацитета, колективния капацитет на Европейския съюз на държавите членки, да се отговори на катастрофите и да се запълнат някои а, празноти по отношение на средствата. Специално трябва да има резерва за средства за отговор на Европейския съюз RSQ. Трябва да подчертая, като ревизирания механизъм трябва да бъде е, извършен в е, трясно сътрудничество с местните и регионални власти, тези, които познават най-добре топографията и необходимостта за непосредствена реакция в случай на бедствие. Така че те трябва веднага да участват на европейско равнище, защото се задейства европейски механизъм. И накрая една обща идея. Искам, искам и се тематиката тъй наречената това трябва да бъде разгледано, да бъде включен като един от стратегически приоритети в, е, в, в програмата и да се засили економическото и социално териториално сближаване във всички области в борба срещу е, е, бедствията във всичките държави членки. Мерси благодаря. В 11 часа ще дойде комисаряката и е, предстои също и доклада Обрайт, така че аз приканвам всички да направят усилие, да бъдат по-кратки и трябва да дам думата на комисията, же генерална дирекция ЕКО, госпожа Жулия Стюарт Девит. Две минути до три минути, ако може. Благодаря. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда лаконична. Благодаря на господин Буда е, за доклада и за подкрепата за нашето предложение за укрепване и опростяване на механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Отбелязахме се и като цяло приветстваме двете основни идеи, изложени в доклада и коментарите, които чухме днес, които също са в същата насока, а именно нуждата от подобряване на съгласуваност между европейските структурни инвестиционни фондове и действията, които се предприемат за предотвратяване и ограничаване на последиците от бедствия. Също така си отбелязах и коментарите с колегите, които отговарят за Европейския фонд за солидарност. Той е фонда, който се задейства, когато се провалим в опитите си да предотвратим бедствията регионалното и местно равнище, което подчертахте, е действително много важно за ефикасният отговор на бедствията, както и за адекватното предотвратяване и опити за предотвратяването им. Искам само да а, ви обърна внимание на въпроса за субсидиарността. Тук сме в област, в която играем роля на подкрепащ орган и координация. Струва ми се, че някои от коментарите може би малко надхвърлят рамките на предложението за преразглеждане на регламента за създаване на механизма за гражданска защита. Не мисля, че това е инструментът, в който можем да изискам държавите членки да подобрят своят капацитет за отговор. Исках само да ви обръщам внимание на този аспект. Да, да капацитетът на местно регионално равнище е действително от ключово значение Обеляза също така фактът, че редица от колегите ви споменаха добровол... доброволческата дейност. Редица държави членки вече използват в голяма степен доброволци в областта на гражданската защита и по този начин много значително допринасят за доброто функциониране на механизмите. В момента, в който създадем е, резерва за гражданска защита, се предвижда не само оборудване, но и хора, които могат да използват това оборудване, включително и надлежно обучени доброволци. Така че от самото самата концепция на механизма сме предвидили нужното обучение и натрупване на експертни познания, включително и с доброволците, като се предвижда засилване на това измерение с нашето предложение, чрез те наречената мрежа за познания и експертиза на механизма. И тук стигам до въпроса за включването на повече научно-изследователски центрове. Да, най-вероятно ще се опитаме да привлечем възможно най широка кръг от специалисти и практици в областта на гражданската защита, но също така и академици, учени, работещи по геологичните и други заплахи, така че да, ще се опитаме да разширим максимално обхвата. Няма да мога да отговоря на всички въпроси, но с няколко думи бих искала да се върна на въпроса какво очакваме с съвместното командване. Съжалявам. Из, извинете, приветствам да ви прекъсна. Благодаря за информацията и нашия секретариат ще продължа контакти с Генерална дирекция ЕКО и нашия докладчик. Ако иска нещо да добави, докладчикът има думата. Domnule președinte, mulțumesc tuturor uh, pentru... Съвсем накратко, господин председател, бих искал да благодаря на всички колеги за приноса им. Разбирам идеята, защо да се включат научно-изследователски център вместо църква за отлични постижения. Това е прекрасна идея. Благодаря ви. Благодаря. И съвсем бързо минаваме от точка 11 от дневния ред което е доклада на нашия колега Обрай за ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза и думата има нашия докладчик. Да, благодаря, господин председател. Ще говоря на английски. This, uh, this, uh, uh report is, this is opinion. Обсъждаме становището към докладът, който ще изготви е, Комисията по конституционални въпроси ние, Комисията по регионални развитие, имаме изключителни правомощия съгласно член 54 от правилника за дейността на парламента. Първият доклад на Комисията по конституционни въпроси всъщност се спря на въпроси, които засягат не само европейското равнище, но и местното равнище. За това докладчика ви предлагам по-задълбочен дебат за ролята, която играят градовете в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. Според мен от името на Комисията по оригинално развитие исках да почетая някои важни елементи. На първо място исках да докажа, че градовете и градските области, включително и метрополните области, е, се признават в редица конкретни области, като например е, Urban 1, инициативата за общността относно градските зони, е, програмата за устойчиво градско развитие, Европейската столица на културата, Европейската зелена столица, Европейската столица на иновациите, и други инициативи. Тоест Европейския съюз използва равнището на градовете за конкретни действия, но въпросът е какви са последиците от тези действия. Разбира се, свидетели сме на все повече дейности в рамките на програмата за градовете на Европейския съюз, като например създаване на партньорства, но ние в Комисията по регионално развитие би следвало на първо място да признаем колко е важно тези партньорства да засягат конкретни идеи или конкретни теми. Важно също така да използваме натрупаният опит в рамките на програмата за градовете, за да подчертаем колко важна роля играят градовете, но също така, за да погледнем по-сериозно на тази програма, много внимателно да разгледаме плановете за действия, подготвени от партньорите и също така направените препоръки. Комисията по оригинално развитие в а, момента разработва следващото поколение от, на политиката на сближаване и, след, и новият регламент за общите разпоредби. За това и инициативата, която беше започната по време на Нидерландското председателство, именно програмата за градовете и методът в рамките на тази програма би следвало да се използват и за бъдеще за цялата политика на сближаване, т.е. цялата политика за регионално развитие. В становището си предлагам също така да засилим ролята на градските зони при е, прилагането на някои видове политики, защото, както знаем, някои политики са пряко свързани с градската среда, като например транспорта, околната среда, социалната политика и т.н. Което не значи, че се опитвам да пренебрегна по някакъв начин селските райони, но градските и метро... градските райони и метрополиите са все по- по-важни ето защо бих искал да насърчи държавите членки да погледнат малко по-сериозно делегираните правомощия на Комитета на регионите. Знаете, че всъщност да националните правителства вземат решение за това как ще бъде съставен на делегация на регионите, т.е. колко ще бъдат представителите на местните власти, колко ще бъдат представителите на регионалните власти. И смятам, че ние, Комисията по регионално развитие, би следвало да се обърнем с призив към държавите членки да изпратят по-балансирани делегации, а не само представители на регионалните власти, както е случая с някои национални делегации. Държа да подчертая също така и други важни реакция като Eurocities или Съвета на европейските общини и региони, подобни институции би следвало също по-активно да е, участват в изпълнението на различните инициативи и политики. И накрая бих искала да се върна към една доста стара идея тук в парламента, а именно е, да предложим на Европейската комисия да се обмисли възможността за евентуална европейска градска политика с нов модел. В заключение, държа да подчертая, че водещата комисия е комисията по конституционни въпроси. Ние излизаме с становище и смятам, че би следвало да се възползваме от тази възможност, за да засилим ролята на градските и метрополни области в бъдещата ни работа по политиката за сближаване след 2020 година. Това е момента, сега е момента да действаме. Скоро ще започне да работят колегите по Европейския фонд за регионално развитие, по регламент за общите разплъпите и нататък. И смятам, че би трябвало да използваме доводите от заложени в този доклад за изготвяне следващите законодателни актове. Благодаря ви. Благодаря. Имаме още шестима, които желаят да се изкажат. Затова ще ви помоля да бъдете кратки, иначе ще бъда принуден да използвам този инструмент и да взема думата. Така че две минути максимум, моля, нашия колега Лесен. Благодаря, господин председател. Ще избегна чупчето Чудесно е становището, което е подготвил колегата Обрих. Няма нищо, е, което да ни тревожи. Трябва да продължим последователно е, работата по градската агенда е, програмата за градско развитие. Естествено, не само да споменаваме градовете е важно, важно е да ги стимулираме да мислят заедно с нас, да предлагат определени инициативи. И в програмата за градско развитие има едно такова предложение за създаване на централна точка или централна служба в комисията, която да бъде, така да се каже, центъра за координиране на всички действия по отношение на програмата за градско развитие. Ще подготвя едно предложение за изменение в това отношение. Благодаря ви и се надявам на добро сътрудничество. Благодаря. Колегата Ван Минютенберг. Да, благодаря, благодаря, господин председател. Благодаря много на господин Олбрих за това много добре балансирано становище. А, много, как точно а, да участват представителите на градовете е, е, може би единственото, което малко ме смущава е предложението за включването им в групите в съвета, но а, в общи линии ми се струва, че всичко е а, е, много добре премислено. А, как точно комисията ще демонстрира всъщност а, а, така, желанието си а, да под подпомогне и партньорствата е, във връзка с развитието на градовете, ще трябва е, при всички положения да е, се допитат и до нас, за да имат конкретни предложения и от наша страна в момента, в който естествено са готови с собствените си предложения. Създаването на една специална политика, посветена на градовете, естествено е свързано и с оценката на въздействието. Нуждаем се от по-интегриран подход. Може би не се нуждаем от отделна европейска политика за градовете, но се нуждаем от един по-добре балансиран и структуриран и организиран процес, за да установим такава политика. Благодаря. Много ви благодаря. Господин Ропе има думата. Аз ирги норю присъюнкти при падеку пренешеви. Благодаря, господин председател. Ще се съглася с колегите, които говориха преди мене и благодариха на нашия докладчик за свършената работа. Нямаме съвсем ясно определение за понятието град. В някои случаи говорим за градове, което в смисъл на сити, когато става дума за градски конгломерации с повече от 1 милион жители. Така че трябва да уточним какво точно имаме предвид, когато използваме това понятие. Е, трябва да се използват е, всички възможности, включително и е, финансовите инструменти. Националното законодателство не винаги е много приятелски настроено към политиката за градско развитие Съвета на е, Европа има една е, харта за развитие на градовете, е, която е ратифицирана от всички държави членки на Европейския съюз, но въпреки всичко има проблеми. Тази харта предвижда и хармонизирано прилагане навсякъде в Европейския съюз. Дори и съда вече се е занимавал с тези проблеми съдът на ЕСА. Има и е, неща, които са свързани с възможността за управление. Благодаря ви, че се опитахте да бъдете спита. Сега думата има от името на комисия колежката Лина. Да, благодаря, господин председател. Благодаря много сърдечно на докладчика за неговата работа. Ние сме съгласни с него, че ролята на градовете трябва да бъде укрепена, тъй като те играят все по-важна роля не само в Европейския съюз, но и извън него. Ще трябва да определим съвсем ясно правомощията, възможността за синергия. Съобразяваме се с принципа на субсидиарност в някои случаи, да кажем, обаче някои от препоръките не се прилагат, както по отношение на професиите, така и по отношение на економиката. Очевидно Европейския парламент би трябвало да прекрати тази практика. Ние имаме Амстердамския пакт, който е много добър според мен, но същевременно не е, е прилаган демократично. нито е, един, е, е, така да се каже, Министерски съвет не се е занимавал с е, е, всичко това, което се предлага в Амстердамския пакт, така че представителите на населението, на народа, на практика нямат възможност да кажат какво мислят. Така че програмата за градско развитие трябва да се запази, а в никакъв случай да не се оттегля и да не се възразява срещу нея. В това отношение мисля, че Европейския парламент има достатъчно правомощия, за да се опита да наложи това. Има международни споразумения, има конвенции, които се отнасят до ролята на градовете и на тази основа ние бихме могли да укрепим ролята на градовете и в институционалната рамка, така че те да допринасят и за екологичните проблеми, които трябва да се разрешат и така нататък. Grazie Presidente. Quando si parla del ruolo delle città nel contesto istituzionale. Госпожа Дамата има думата. Да, когато говорим за ролята на градовете в институционалната рамка на Европейския съюз, е, трябва е, да си даваме сметка, че в договора няма нищо по този въпрос. Е, не са включени градовете в редица от разпоредбите на договора, които всъщност се отнасят до развитието, така че е, ние не оспорваме в никакъв случай е, ролята на градовете за гражданите на Европейския съюз, но е, в Комитета на регионите е, има достатъчно представители не е, е, е зле обаче да се опитаме да съкратим дистанцията между Европейския съюз и институциите му и е, населението на градовете и гражданите като цяло. Е, ролята на градовете по отношение на цифровизацията, на екологията, климатичните промени и така нататък е изключително важна. Е, в рамките на е, е, Сдруженията Cities има много възможности на местно равнище да се е, използват средствата по линия на социалния фонд. Но има и бюрократични пречки, е, а включително и това, че понякога липсват и ясни правила. Е, трябва да се прави разлика между планирането, програмирането и действителните потребности на градовете. А градовете в контекста на кохезионната политика, използването на инвестиционните е, средства, на средствата по линия на структурните фондове, трябва да се е, премисли отново. Повече участници на градовете е, от страна на градовете в определянето на политиката е нещо хубаво. Благодаря ви комисарията Крето и председателката на нашата комисия пристигнаха. Ще дам думата на представителите на Европейската комисия за кратко изказване, както и на докладчика ни за заключителни думи. Представителите на Европейската комисия има думата за много кратко изказване. Thank you. Да, благодаря. Нашата генерална дирекция приветства е, това становище във връзка с е, методите и подхода, който се прилага по отношение на е, програмите за градското развитие. Това е съвсем а, ясна ориентация към градовете. Те са много специфични образования и а, действително а, заслужават според нас една отделна политика. А, за градско развитие. Е, в периода до 2020 50 милиарда бяха е, предоставени по линия на програмите за сближаване на е, градовете член 7 от регламента бе основата за това предоставяне на средства. Имаме много е, програми, Urban, Арбис, СПА и други. Е, на е, ранен етап трябва да се предприемат действията във връзка с укрепване на управлението, с създаването на партньорства, като управлението и модела на управление по, по линия на партньорствата и връзката между парламентите и регионалните политики трябва да бъде засилена. Програмата за градско развитие е изключително важна за градовете в Европейския съюз и ще скъси разстоянието между институциите и градовете в благодаря на Генерал дирекция регион за тази информация и на заключение Яна Обрайт, ако иска да каже. Благодаря много за забележките. Ще бъда съвсем кратък. Благодаря на всички, които ми помагаха и при подготовката на проекто становището и сега ми помагат със своите изказвания ние ще е, е, координираме нещата естествено с е, Генерална дирекция Регио. Не би трябвало да се разпределят правомощията по отношение на Арбан и на градското развитие изобщо в Европейския съюз между отделни генерални дирекции. За нас Регио е именно Генералната дирекция за контакт. Е, е, аз смятам, че действително си струва да се помисли за е, създаването на една отделна политика за градско развитие на Европейския съюз, но о, имаше известни колебания и съмнения в това отношение. Да, управлението, електронното управление, не само е, на национално равнище, но е, и в регионите, в градовете. Е, Съвета на е, Европа е, прие всъщност само една част от, е, така да се каже, хартата, която бе цитирана тук. И освен това не би трябвало да объркваме нещата, нали, Европейски съюз и Съвет на Европа. Аз продължавам да поддържам моята позиция, че е, е, няма разлика всъщност, е, освен, че кохезионната политика е едно по-широко понятие от, от градската политика, но политиката за градовете е неразделно свързана с кохезионната политика и тя е, е част от нея. Все повече се нуждаем от един нов подход, малко по-различен от регионалния подход – може би отивам твърде далеч, е, предлагайки отделна политика за градовете. Но е, е, и програмата, инициативата Urban като че ли се свързва най-вече с регионалната политика и по този начин се свива и съдържанието, и значението и намалява. Градската политика в никакъв случай не бива да е, бъде разработвана извън кохезионната политика, а в рамките на кохезионната политика, но като един конкретен метод и подход. Благодаря. Благодаря, Ян Олбрайт, за тази информация. И така приключваме тази дискусия и с... имам удоволствието да посрещнем тук Комисар Пелина, къде Мач, е, мадам Чер, е, Омарджи. Да, благодаря. Благодаря много. Е, благодаря на вас, госпожо председател. Благодаря на членовете на вашата комисия за поканата. За последен път се видяхме през декември миналата година и говорихме за политиката на сближаване, регионалната политика, но сега действително е много важно от гледна точка на времето, тъй като предстои следващият програмен период в рамките на кохезионната политика и още нидерландското председателство всъщност постави акцента върху политиката за градско развитие. Е, това беше последната тема, по която говорихте и аз присъствах участие на дискусията. Господин Албрих вече посочи с право, че става дума за политика, която трябва да се разглежда в рамките на кохезионната политика. И междувременно вече ние сме предприели техническите стъпки за концентриране на правомощията по отношение на развитието на градовете в една генерална дирекция, така че ще е, се занимаем е, естествено най-вече с е, градското измерение, но също и с селското измерение, измерението селски райони. В крайна сметка става дума за различни видове райони. И така. Европейският бюджет е, е особено актуална и сложна тема. Всеки път, когато говорим за финансирането по отношение на регионалното развитие и кохезионната политика, дискусията е емоционална, но този път е особено емоционална. За съжаление, една държава член е на път да, да ни напусне и след решението за Брексит, колкото и да ни е трудно да възприемем това, е, ще трябва да се лишим от определена финансова е, от определен финансов принос, е, така че преговорите за бюджета следват, така да се каже, логиката на определени финансови е, рубрики, на определени бюджетни редове. Е, аз винаги съм е, е застъпвал идеята, че е, регионалната политиката, развитие, политиката за сближаване са от голяма полза за държавите членки и е, на мен не ми харесва това разделяне. Не става дума за чисто математическо упражнение, е, кой ще получи повече, кой по-малко, е, коя е рубрика в бюджета или позиция и е, кой бюджетен ред ще бъде по-добре обезпечен. Но, естествено, трябва да продължим с очертаните принципи. Нуждаем се от инвестиции и това е потребност на всички държави членки. Министър-председателя Коста говори наскоро за интерес в Португалия и става дума за доста големи така, суми, девет пъти повече, отколкото в Нидерландия, например. Естествено, всички желаем да се възползваме от е, възможностите за търговия, за развитие на предприятията, колко даваме, колко им се възстановява, какво се връща и така нататък. Е, става дума за е, не само чисти сметки, както казах, за много повече. Но когато насочим дискусията около бюджета към социалното приобщаване, към сближаването към регионалното развитие, социалната помощ и така нататък, или социалното измерение, ще е, е, разшири много, е, така да се каже, обхвата на бюджета. Не можем да го осведем единствено до иммиграция, отбрана, сигурност, безопасност и така нататък. Знаете от съобщението на комисията, че е, във връзка с МФР има различни сценарии. безусловно, аз отдавам приоритет на всички регионални е, сценарии е, и е, най-вече регионите в преход, регионите, които са по-добре развити, заслужават особено внимание. Говорихме и с министрите на, за териториално сближаване е, очерта се един е, предпочетен сценарий, най-вече за е, приоритизиране на регионите, на всички региони, но има и един друг сценарий за най-отдалечените региони и третия сценарий е, да кажем, за Франция специално, да не получи нищо по линия на това подпомагане за регионите в аз мисля, че всички държави членки са заинтересовани да използват фонда за солидарност. Ръка за ръка ще трябва да продължим и през май накрая ще има някакъв окончателен вариант на проекто бюджета, който ще представим в Европейския парламент. Естествено, МФР е, е, е и периода след 2020 е, година, както бе потвърдено и от Европейския парламент, ще трябва също да се съобрази с факта, че кохезионната политика е всъщност тази, която изисква най-много инвестиции. Става дума за структурните, за фондове, за фондовете за регионално развитие, за редица други финансови инструменти на Европейския съюз, които обаче в настоящата ситуация се сблъскват с много предизвикателства. Е, имаме предвид най-вече е, и социалното развитие, и миграцията, и редица други проблеми, които се чувстват много силно на места. Е, повече от 1% се предвижда държавите членки да плащат, но някои от държавите членки са твърде е, пестеливи в това отношение и вече категорично заявиха, че не са съгласни с е, прекомерно увеличаване на вноската. Е, страхувам се, че без увеличение, подходящо увеличение на вноските на държавите членки, няма да можем да инвестираме в нашата политика на сближаване, така както до сега. И механизма за по-гъвкаво формиране на тази политика, как точно ще повишим ефективността. Това е изключително важно. Трябва да имаме предвид по-широкия макроекономически контекст, както и рамковите условия, които трябва да са свързани с административните е, възможности, с административния капацитет. Реформата на кохезионната политика, е, е, свързана с е, е, програмата за подпомагане на структурните реформи, е, и техническата помощ естествено ще подпомогнат много нещата в държавите членки и по места. В никакъв случай обаче е, не бива да се създава допълнително административно бреме за националните органи на различните равнища. Е, вие подготвихте резолюция в това отношение, е, която подчертава значението на кохезионната политика така че структурната реформа, кохезионната политика са свързани и трябва да бъдат укрепени. Преди да приключа, госпожи и господа, ще се спра и на действията във връзка с информирането, с съобщаването на нашите идеи. Много важно е това да бъде осъзнато правилно. Европейският парламент ни е, окоръжава е, в това отношение и да е, очертаем съвсем ясно профила на нашата политика в държавите членки. Ние имаме едно действие 7 за комуникации. Моята колега Мариан Тайсън отговаря за реализацията на това действие и ние се надяваме, че в това отношение ще постигнем много по-добри резултати по отношение на регионалната политика. Става дума за е, европейски средства, е, но тъжно е да установим, че 70% е, от населението всъщност не е, си дава сметка, че една голяма част от средствата във връзка с е, е, битието, с решаването на ежедневните проблеми са на практика свързани с инструментите за поддържане на кохезионната политика. Същевременно министрите и местните органи и регионалните управи по места много често се оправдават с исканията на Брюксел. Трябва да се приключи с това, така че трябва да информираме много добре. През април в Люксембург ще имаме съвет. Ще говорим най-вече за по-добрите, по-доброто управление на европейските региони. Ще говорим за определени проекти които са посветени най-вече на младите хора и на начина по който ние желаем да подобрим изобщо живота и стандарта на живот за европейските граждани. Ще се опитаме естествено да проследим и различните пътища, средиземноморския, и други, по които би трябвало да поддържаме един по-добър диалог с гражданите. Надявам се, че ще се съгласите с мен, че ще бъде необходимо да обсъждаме въпроси, свързани с регионалната политика, не само тук в Брюксел, но и навсякъде в държавите членки на национално равнище в регионите, в е, е, местните общности. През последните три години е, господин Ван Нистелрой оценяваше и нашите действия, но и допринасяше много на базата на тази оценка за добро информиране на гражданите е, е, в държавите членки ще има е, след няколко седмици една изложба, която ще бъде организирана в Комитета на регионите, посветена на регионите. Благодаря и на помощта, която получихме от е, е, секретарията, от е, Констанция, от господин Фан Рой, от ръководството на комисията. И така, рамката – по отношение на сроковете на 2 май предложение за нов бюджет, официално публикувано. След това през към средата на май ще продължим с поетите вече ангажименти и се надяваме, че към началото на юни ще имаме по-ясна представа. Желанието ни е колкото е възможно по-бързо да приемем и проекта за нова рамка на МФР. През 2021 е, година, 1 януари започва новият отчетен период. Е, е, остават около две години, но би трябвало да се получим от миналото. Ние знаем, че подготовката на списъците за проекти върви, но, когато става дума за нови проекти, но също време много често се, се е случвало и до сега проекта да не бъде приключен до края на отчетния период, т.е. не можем да очакваме някои проекти, които са вече в напреднала фаза да приключат до края на 2020 година. Е, имаше трудни периоди, ако си спомняте, имаше външни е, условия, е, които трябваше да се определят през 2016. Така че на практика това забави малко работата и започнахме едва през 2017. Надявам се, че по време на румънското председателство в Шибил ще можем вече е, да говорим в е, съвсем е, така ясни граници за това, което предвиждаме. Разчитаме много и на Европейския парламент и на Комитета на регионите. Е, всеки има свой календар, всеки график, но трябва да съгласуваме вижданията си в това отношение. Благодаря много на всички вас и разчитаме на вашата помощ. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо комисар. Действително моментът е много опашен. Благодаря ви за това, че откликнахте на поканата ни е, и готовността ви да обсъдим новата многодишна финансова рамка и бъдещето на политиката за сближаване. Днес имахме много важно гласуване. Приехме един специален доклад по собствена инициатива, посветен на седмият доклад за кохезионната политика, в който представихме и вижда нашата парламентарна комисия за бъдещето на политиката на сближаване. Това беше много важна работа, беше един много важен доклад и ще продължим в последните месеци да работим в същата насока, именно в подкрепа на политиката на сближаване и сме на ваше разположение. Готови сме да ви подкрепим и активно да участваме в процеса на изготвяне на законодателството правителството за следващият програмен период. И тук в нашата парламентарна комисия сме готови да започнем работа незабавно след като получим предложенията за законодателните актове. Както винаги ще дам думата на членовете на Комисията по регионално развитие. Започваме с координаторите. Разполагаме с един час така че бих искала да ви помоля да бъдете сбити в изказванията си, може би по 3 минути за координаторите и малко по-малко за останалите колеги. Започваме с господин Ван Нистелова. Имате думата. Thank you. Thank you very much, Commissioner. Благодаря ви, госпожо комисар. Радвам се, че отново сте сред нас, тук в нашата парламентарна комисия. 30 години политика на сближаване и обзор на постигнатото на строението в нашата парламентарна комисия след доклада на господин Жило за седмият доклад за кохезионната политика е доста положително настроение. Като погледнем всичко постигнато с политиката на сближаване и начинът по който общуваме на тази тема, показваме, че всъщност именно политиката на изближаване успя да задържи целостта, да запази целостта на Съюза, помогне и също така да подпомогне економическото раз, развитие на новопоследените си държави членки след падането на Берлинската стена. И ще продължим в същата насока с обединявайки различните самоличности и особеностите на всички 27 или 28 държави членки. това наистина е нещо много забележително. Може би и е лесно се каже не думи, но се оказва, че това, което съществува всъщност е много по-забележително от това, за което сме мечтали. Факт е, че имаме един модел, който дава, който дава резултати. Започнахме да говорим за външните фактори, за ефектът на прехвърляне на проблемите, но ми се струва, че в седмията доклад за политиката на сближаване може би ще ще да е по-добре, по-ясно да заявим каква е основата и въздействието на политиката на сближаване върху други политики, като например ускоряване изграждането на вътрешния пазар, насърчаване на подход за, за опазване на околната среда, социалната политика, прехода към кръговата економика. Виждате, че не висигаме чак толкова много, но над 120% възвръщаемостта от всяко евро от а, бюджета в, вложена в а, Германия, например, в Австрия възвръщаемостта е над 2 евро за всяко вложено евро, така че трябва по-често да си припомняме тази нетна добавена стойност. ЕНП ще организира изслушване на тези външни е, фактори, за да покажем на колегите какво всъщност не се, сме постигнали. смятам, че трябва да го правим още по-често до момента, в който се вземат окончателните решения в съвета по МФР. На второ място, трябва да се замислим как ще структурираме тези нови законодателни предложения. Може би ще ни кажете малко повече думи, ще имаме отново аргументи за, за общо приложимите разпоредби, фонд за регионално развитие, социалният фонд. А, а, как точно си представяте структурата? Може ли да ни кажете малко повече? Ние в парламент искаме да се подготвим и то по начин, който максимално да отговаря на новата структура на всички нови законодателни текстове. Така, например, нееднократно говорихме за териториалното сътрудничество, включително и в доклада на нашата председателка. Имаме инструменти като интелигентната специализация, например, които ни помогнаха в страните по партньорствата, включително и с екзанте условията. Но може би трябва да настояваме в по-голяма степен за европейско сътрудничество и за осезаема европейска добавена стойност, като по този начин може да се отразят и други важни програми, финансирани от европейския бюджет, като например Хоризонта 2020 или деветата рамка рамкова програма за научно развитие. Всички тези полезни действия се оценяват много високо в нетните бенефициенти на тези програми. Така че има такива възможности, може да кажете малко повече за тях. И последният ми коментар е свързан с видимостта. Нищо няма да постигнем, ако хората не си дават сметка за съществуването на политиката на сближаване. През месец май ще организираме изложба по на 30-та годишна на от създаването на политиката на сближаване по искане на Европейският парламент. Изложбата ще се състои в Европейския парламент в Страсбург. Миналата седмица посетихме небезизвестният мост в Северна Ирландия, който е част от мирната програма. И аз минах по моста и трябва да ви кажа, че от табелата, която разказва цялата история, нищо не е останало почти. И това много ме ядоса. Е в момента, в който даден проект приключи, вече никой не се е вълнува от комуникацията за него. Това каза и Йоханес Хан ресорният комисар на мероприятието, с което се отбелязва с годишното създаване политиката на сближаване. В момента, който приключи проектът, вече никой не проявява смелостта да припомни, че този проект е осъществен с европейски средства. Така че трябва да се продължи тази този вид комуникация. Предоставяме средства, след което стотици хиляди граждани използват този мост, например, останала някаква табела, но на нея нищо не може да се прочете вече. Така че мисля, че имаме нужда от а, доста бърза промяна и бързо приемане на омнибуса. Там има добри предложения, но има някакъв проблем с начинът по който продаваме, така да се каже, нашите политики. Трябва да сме добри в изпълнението им, трябва да сме добри и в рекламата им. Благодаря ви е, послушах си с е, чука, защото се опитвам да спазвам отредното ми време. Госпожа Крайл. Ще се опитам да съм доста по-кратка от е, моя колега, но той пък всъщност включи най-важните елементи в своето изказване, които аз няма да повтарям. Някои страни, госпожо Кречо, вие казахте вече това, са съгласни да се повиши повече вноската за членството и да допринасят повече за бюджета. Други обаче не желаят по никакъв начин да се увеличава много вноската или изобщо не желаят увеличение. Някои искат дори по-малко да внасят. За съжаление, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия, следващото председателство е именно в тази последна група. Посетихте ли при посещенията си в държавите членки тези страни? Опитахте ли се да обясните на място колко голям е приноса на кохезионната политика за развитието на съответните държави? И в този смисъл доклада, който гласувахме днес е много важен, защото е, изрично се посочва, че не става дума за нещо така паднало от въздуха или измукано от пръстите. Не, става дума за нещо съвсем реално, което в крайна сметка е опора на цялостната европейска политика. Е, изследва... изследванията не се правят е, без пари. Те се правят с повече пари по линия на кохезионната политика. Средствата са именно от тази сфера. И не само изследванията, и много други неща също. Има държави членки, които не са готови да плащат повече за общия европейски бюджет. Те рискуват да им бъдат окастрени постъпленията по линия на кохезионната политика. Няма да казвам повече. Процедурата Омнибус действително ли ще се осъществи? Госпожа Кресле ни е поканила днес на една среща. Нямам представа за какво ще говорим, но мога да си представя, че най-вероятно има доста проблеми при преговорите и доста съпротива, най-вече във връзка с финансовия правилник ако има проблеми или ограничения за кохезионната политика, със сигурност е, ще е, искаме много бързо да се разрешат тези проблеми, защото всяко забавене ни вреди. Вие го знаете. Мис Томашич. Благодаря ви, госпожо Томашич. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, Предстоящият е, Брексит и всички предизвикателства, които се сблъсква с е, политиката за сближаване, ни кара все по-често да споменаваме термина добавена стойност. От тази гледна точка смятам, че е много важно в е, новата законодателна рамка да включим този аспект. Така че се питам как Европейската комисия възнамерява да насърчи по-доброто използване на финансирането от няколко от много източници с цел по-добра подкрепа за регионите и държавите членки. Господин Ван Милтенбърг има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда лаконична, не чак толкова лаконичен като ЕКР. Съгласен съм с комисария, че следващата МФР няма да бъде работа както винаги. И ако погледнете за статите на Еуроактив, Там се твърди, че новият много тъжна финансова рамка ще бъде доста скромна, съгласно гласовният комисар, колегата ви Отингер. Така че се надяваме всички, че ако трябва да има съкръщения, те ще бъдат доста скромни. Ясно всички ни ще трябва да, да направим повече с по-малко средства. Затова ми се струва, че дискусията относно тематична концентрация и полезно взаимодействие от ключово значение. И тук стигам до няколко важни въпроса. Чухме, например, че ще има вероятно само един регламент за Европейския фонд за регионално развитие и а, Кохизионният фонд. Действително ли е така? Имаме и въпроса с. А, който, се, който покрива въпрос на господин Ван Рой, а именно каква ще бъде структурата на законодателни предложения. Следващият ми е въпрос. Ще има ли и за в бъдеще ясна взаимовръзка между бъдещата политика на сближаване и механизма за свързване на Европа и следващият, следващото поколение на Европейският фонд за стратегически инвестиции, FC2? Също така, как работите за засилване на взаимодействията за деветата рамкова програма за научни изследвания и иновации и структурните фондове, как можете да гарантиране по-добро разходване на бюджета чрез повече полезни взаимодействия. Въпросът е тематичните цели, разбирам, че възнамерявате да ги съсведете до много ограничен брой. С каква е мотивацията ви да има по-добра целенасоченост или да има по-обща дефиниция за тематични цели, съответно да се даде повече гъвкавост? И последният ми въпрос е каква какво е такова настоящото положение и тук действително да учим малко повече подробности, колкото чух от комисаря от Отингър в Страсбург преди две седмици, а именно какво е положението с а, прилагането на условията, свързани с а, върховенството на закон, на пряко свързане с бъдещата МФР. Можете ли да ни дадете малко повече сведения за този конкретен въпрос? Смятам, че това е много важно, включително и за бъдещите ни разисквания. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ван Мирдебър. Господин Марже, имате думата. Госпожо председател, благодаря. Госпожо комисар, благодаря, че пак сте сред нас. Имам няколко неща, които държа да кажа. Първото, сближаването е повече от политика. Сближаването е един принцип. Това е основа, това е, което е в сърцето на европейския проект. И мисля, че колкото повече ние засилваме сближаването, толкова повече ще осигурим бъдеще за Европейския съюз. Но колкото повече отслабваме кохезионната политика, толкова повече поемаме риска от е, разграждане на Европейския съюз. И второто, политическата позиция на Европейския парламент е известна. Това е едина позиция, позиция на всичките, почти всички политически групи, на почти всички комисии, което се вижда от различни доклади. Доклада Боцвал, доклада Олбрай Томал, доклада Жуло. Така че има политическо единство в Европейския парламент за тази политика на сближаване, която продължава да бъде така амбициозна. Но въпросът, който възниква, е дали това единство съществува в Европейската комисия. И това, което установявам е, че това единство не съществува очевидно в рамките на Европейския съвет. И това е именно проблемът, който стои пред нас. Третото нещо е, ние сме в контекст, в който от нас се изисква да правим повече с по-малко. Но виждам, че ни, от нас се очаква да направим повече, да отговорим на предизвикателството на миграцията, предизвикателството на сигурността, предизвикателството на граничния контрол, новите предизвикателства, свързани с политиката на отбрана. Но всичко това са не са компетенциите, които са засегнати от Европейския договор за Европейския съюз и ние изпадаме в тази ситуация, която е много особена, която ни кара да пожертваме традиционните политики, общата земеделска политика и кохезионната политика, което са задължения по силата на договора, за да отговорим на нови предизвикателства, които са други компетенции, а не е, задължения за нас. И третият въпрос е сближаването. Винаги забравяме да казваме, че именно сближаването е, беше в основата на обединяването на Германия. Германия се възползва от е, това сближаване и продължава да се възползва. За страните от източна Европа, когато желязната завеса падна и когато се присъединиха към Европейския съюз, сближаването беше масово. И това е вярно за всички страни от е, южната част на Европа също, независимо от трудностите, пред които са изправени, от тези, които са пътували в Португалия, Испания и дори в Гърция преди десетки години и сега могат да видят какви, какви успехи са постигнати. И Трябва да ви кажа, че Франция много лошо се отнася към крайните, периферните региони, собствените региони. Не може да се разчита на Франция тези региони да бъдат третирани по-добре, без намесата на и без участието на кохизион, кохизионните фондове. Ето защо има сценарии, които представят катастрофически нещата и за Франция, но и за крайни периферните региони. И това всички тези аспекти, които трябва да решаваме с различните участници, различни заинтересовани лица, лица като например френския президент, който ще бъде през април на пленарното в Брюксел и ще поставим ударението върху тези аспекти. Ние смятаме, че днес всички ние трябва да бъдем активни борци на всички равнища, за да може да не се случи най-лошото. За съжаление, най-лошото може да се случи и аз искам да приветствам всички усилия, които вие правите, за да обърнете тази тенденция. Благодаря. Much, Благодаря ви от името на групата си, господин Роб, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на госпожа комисария за присъствието и на днешното заседание. Най-напред бих искал да ви задам въпрос, свързан с новите критерии, новите показатели, които ще направят възможно сравнението между държавите членки след 2020 година. Това сравнение дали се съществява само въз основата на БВП или възнамерявате да въведете и други нови критерии? Към момента предложението ви не е достатъчно ясно. Също така заявихте, че държавите членки е, допринасят в е, различна степен в бюджет на Европейския съюз, но аз не съм съгласен с вас. Всички държави членки внасят е, еднаква вноска от 1% от БНД е, техният БВП, разбира се, е различен, но това, което представляват 100 милиона евро за една държава членка може да е огромна сума, а пък за друга държава членка 1 е милиард да не е чак толкова съществена сума. Ето защо смятам, че нетните вносители би следвало да имат повече права да изискат от останалите държави членки повече сближаване а сближаването не бива да се постави като цел между отделните държави членки, но и в рамките на самите държави членки. Знаем, че има много големи разлики и между отделните региони на, различни, на една и съща държава членка. Затова смятам, че нетните вносители могат да изискват повече. Имам и още един въпрос местните власти са основните действащи лица в областта на политиката на сближаване. Ето защо силните местни и регионални власти могат да постигнат отлични резултати. Но в момента, за да могат местните власти да са достатъчно силна позиция, имаме нужда от много ясна регулаторна рамка, а не всички държави членки разполагат с национална законодателна рамка, която е благоприятстваща участието на местните регионални власти. Знаете, че Европейския съюз не е ратифицирал хартата на съвета на Европа за местните регионални власти. Обеден съм, че ако Европейския съюз ратифицира хартата, то ще има възможността да прилага едни и същи изисквания към всички местни власти, което ще ни позволи да подобрим качеството на работната среда за местните регионални власти в рамките на целия Европейски съюз и също така ще се избегне излишното политизиране на дейността на местните регионалните власти. Третият ми коментар е свързан с разликите в рамките на Европейския съюз. Тези разлики са доста съществени, например в областта на селското стопанство. В тази област държавите членки, които се присъединиха след 2004 година, получават по-малко помощи. Друг проблем е факта, че някои продукти които се внасят в а, новите държави и членки с по-низко качество. Става дума за хранителни продукти и някои други. И смятам, че трябва да има по по-много поставеност във всички области. Госпожа Дамато има думата. Комисара, molto probabilmente questa е на своя ултима презент. Благодаря преди представянето на многогодишната финансова рамка, ние оценяваме всъщност участието в тази кохезионна политика и изразяваме нашето безпокойство в нашата среда, която е много сложна. И през януари 2018 година комисар Тингер преди окастане малко на бюджета, но се предвиждат три възможни сценари за бъдещата политика запазване на стоящото равнище на финансиране, 350 милиарда в следващата годишна финансова рамка, финансиране на, на най-развитите региони с намаляване на разходите с 95 милиарда, трето, запазване на финансиранията само от страните, които са по-слабо развити, тъй наречени, с 124 милиарда. Съветът, както установихме, не се изрази подробно, като каза само необходимостта за полит... кохезионната политика за европейския континент. Като една дискусия, която още не е ясна, това е за мак... макроусловията и структурната реформа. Юни 2017 парламента се изрази против економическото макроусловие и още не сме е, дискутирали е, много важни въпроси, но следователно може да се дадат по-точни информация за е, баланса, за структурните реформи, за връзката с е, е економическото упражнение след 20-та е, година. Друг въпрос е борбата срещу бедността. Считаме, че е много важно да помогне на държавите члени, членки като Гърция и Италия, а, с да се гарантира минималния доход, да се като се използва социалния европейски фонд в следващото програмиране. И накрая една специфично искане. Ние сме много заинтересовани от пилотната дейност на комисията за промишленият преход от, е, за 10 региона. Това, което се твърди в е, съобщението, комисията и Организацията за, за сътрудничество ще осигурят помощ за държавите и регионите да се подготвят за бъдещите професии, като иновациите, подкрепят поддържането на е, чиста економика и така нататък. Този проект ще позволи да участват и други региони и промишлени градове. Какви са шансовете да видим по-други подобни дейности в нашата програма, като се има предвид тези стари региони, които много силно влияят върху околната среда. Много ви благодаря. Осем колеги са поискали думата. Не знам, госпожа комисар, дали сега искате да коментирате. Тогава ще дам по една минута време за изказване на колегите и ще разполагате с останалата част от времето на дебата ни за отговори. Започваме с господин Вон. Имате думата. Uh, yeah, you, you, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожа комисар, че отново сте сред нас. Ламбърт спомена на мисия установяване на фактите в Северна Ирландия миналата седмица. Аз съм докладчик по последици, въздействието на европейските фондове в Северна Ирландия. Ми се струва, че тази това посещение с установяване на фактите беше много важно. Установихме различните проекти, които са финансирани, включително и от Интерек, които ще допринесат за запазване запазване на отворената граница в Северна Ирландия. Също така разгледахме и различни проекти в рамките на мирното помирение, които има за цел да сближат двете общности, особено младите хора след десетилетия на конфликта. Така че, предполагам, че в нашата политика, нашата комисия се обединиха, че проектите и на Интерек, и на структурните фондове трябва да се запазят и след 2020 година, така че се надявам по някакъв начин да се запази финансирането за мирните проекти и интерект да са много важни за мирния процес в, Европе... в Северна Ирландия. Господин Прас има думата за минута. Благодаря. Благодаря, госпожо, благодаря, госпожо комисар. Както председателката припомни, днес одобрихме един доклад с голямо мнозинство, с подкрепата на парламента, позициите за всичките региони в рамките на кохезионната политика. Аз смятам, че ако искаме да обхванем всичките региони, максимум, който може да направим, са 5-6-7%, ако е възможно да за съвместно финансиране. На второ място искам да припомня два въпроса. Първо, упростяването. Много е важно новата регламентация да предвижда много сериозно упростяване, за да може да даде сигнал, че ние ще сме в състояние да се справим по-добре. И второ, казахме съвсем ясно в доклада, че Социалния европейски фонд трябва да бъде част от кохезионната политика и структурните фондове, защото да се отдели това от другото, значи, че няма да може да работим по всичките политики, активни политики, които са много важни за успеха на сближаването. Благодаря, господин Богович. Има думата за една минута. Политика е най прес солидарност, се прави да си в Европи помагамо. Кохезенната политика означава преди всичко солидарност. Ние трябва да си помагаме и трябва да оказваме помощ. Затова е важно да забравим тесните национални интереси. Ако трябва да си съперничим с а, е, политиците и да се борим срещу политиците, които а, е, са настроени а, е, антиевропейски, естествено ще имаме много а, проблеми, но е, политика може да ни помогне в аргументацията в полза на Европейския съюз. А, тя допринася много за регионите, за е, отделните райони. Е, естествено, по отношение на програмата за градско развитие все още имаме проблеми, най-вече във връзка с комуникацията. Но е, ще трябва да е, осъществим проектите и след това да започнем да ги е, рекламираме. Трябва при всички положения да обърнем особено внимание на е, комуникациите до 4 април, когато комисията Реги ще посети Словения. Кохезионната политика трябва да бъде прилагана по възможно най-добрия начин. Не се нуждаем от големи промени. След 3-4 години ще благодаря ви, господин Пападакис. Имате думата за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. В обяснителният меморандум на доклада за изоставащите региони в Европейския съюз се казва следното. Докладчикът твърди, че Предложението Европейската комисия ни кара да се замислим за неефикасността на негъвкавите пазарни на труда, където колективните трудови договори са по съместното право. Госпожа, госпожо Крето, можете ли да потвърдите, че гледната точка на Европейската комисия е, че не бива колективните трудови и договори да са повсеместна практика и да има навсякъде гъвкави пазари на труда. На практика в момента се поставя под въпрос редовно от страна на работодателите колективните трудови договори. На трето място смятате ли, че колективните трудови договори представляват липса на гъвкавост? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Полчак, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да се изкажа за изказването на госпожа комисаря. Що се отнася до новите предизвикателства, които стоят пред Европейския съюз, искам да Господин Богович, което, това, което каза господин Богович е много важно. Мисля, че Европейският съюз е изправен пред доста сериозни затруднени. Хората нямат съвсем ясно виждане за помощта. Говорихте за магистралите. Може да се цитира примера с едно училище, което беше субсидирано от Европейския съюз. Мисля, че трябва да подобрим видимостта. Не е достатъчно да се сложи табелка на стената. Мисля, че основната задача, която ние имаме по-настоящем е да осигурим информацията за гражданите. Когато се оценяват на национално равнище проектите, е, се установява, че, национал... че държавите членки не се занимават чак толкова много с тази видимост. И институции, европейските институции трябва да окажат известно, известен натиск в тази посока. Това трябва да се изразява също и в е, правните актове. Това са аспектите, които исках да почетая, защото е много важно за тези, които са против Европейския съюз, по-специално в Чехия. Благодаря, господин Олаков. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо комисара, за присъствието сред нас. Винаги се радваме да ви видим тук. Няколко пъти споменахте, че е много добър подходът на комисията ни по бюджет и по бюджетен контрол, а именно, че приеха, предприеха, че започнаха да работят още преди да излезе предложението за МФР, за да бъдат максимално подготвени, когато пристигне предложението. Мога да ви уверя, че на 29 май ще сме повече от подготвени да се изправим пред това предизвикателство. Също така няколко пъти заявихте, че скоростта е от първостепенно значение заради съкратеният график, с който работим, който ми напомня една видеоигра от детството ми Need for Speed. Крайната цел на тази игра беше да се избере най-добрата е кола, за да спечелиш състезанието и да избереш най-добрият път, за да спечелиш състезанието. И съм убеден, че Европейската комисия ще ни помогне да изберем най-подходящият път, за да спечелим това състезание. И не няколко последни думи. През последните месеци доста пътувах и всеки път ми задавах един същи въпрос. Защо съкръщавате финансирането на политиката за сближаване след 2020 година и не мога да спра да се питам кой казва в кой твърди това пред гражданите ни. И смятам, че през няколко месеца основната ни цел трябва да бъде да постигне възможно най-добрият аргумент за общите разпоредби и най-добрата възможна МФР, но трябва също така да се постараем да изпратим посланието, че Европейския съюз ще продължава да насърчава тези региони, че не сме изоставили политиката на сближаване. Ако хората продължават да усещат подкрепата на политиката на сближаване, ще продължават да вярват в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Лорд, имате думата. Много ви благодаря мирът, социалното приобщаване, просперитетът, солидарността. Всичко това може да ни донесе политиката социално сближаване и никой не го знае по-добре от Ливърпул и Северна Ирландия, като спомена и Дерек. Гражданите на Ливърпул знаеха, че Европейския съюз се погрижи за тях, когато собственото правителство ги изостави и затова Ливърпул го за оставане в Европейския съюз. И някои от градовете, които бяха изоставени и забравени, нямаше да са толкова голям успех днес, колкото са без подкрепата на европейските структурни фондове, за което мога само да благодаря. Ами един въпрос относно ромите. Отчасти отговарях за изкъпването на доклада за социалното сближаване на маргинализираните общности. И в рамките на този доклад настоявах конкретно да се спомене положението на ромите, които са сред най- маргинализираните общности в Европа. В петък миналата седмица посветих Барселона и Конгресът на жените роми. Това беше едно великолепно мероприятие, но тези жени все още няма достъп до образование, все още са жертви на дискриминация при достъпа до здравни услуги. Така че смятам, че от съществено значение е да поставим тази общност сред основните ни приоритети. Има много случаи на дискриминация и расизъм в Европа в момента, но ромите винаги са се спусквали с тези проблеми и положението им продължава да е много трудно. Така че как може да гарантираме, че тази общност ще се от бъдещата ни политика? Благодаря ви. И последния списък е господин Буда. Имате думата. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența noastră aici. Aș Благодаря. Благодаря на госпожа комисар. Исках е, да се обърна с една молба за бъдеще се има по-добра синергия между кохизионните фондове и общата, фондовете за общата селско-стопанска економик, е, политика, но тази синергия не се използва достатъчно добре. Тя би могла да подобри начин на живот на хората в е, селско-стопанските райони. А освен това съм много изненадан от тази дискусия между държавите членки, които имат които са силните и по-слабите страни. Румъния се противопоставя на този вид ситуация в кохизионната политика. Имаме и лица в Румъния, които живеят най-вече в селско-стопанските региони и да се изпратят на те струват много. Австрия е против тези промени. В Румъния имаме, е, трябва да работиме по инфраструктурите. И инфраструктурите а кой работи по инфраструктурите? Всъщност в австрийски фирми. Много болници, които са изградени от австрийски фирми и други страни, които също участват. С други думи искам да кажа, че всичките се възползват от кохезионната политика, не само страните, които са най-слаби в економически. Мисля, че трябва да се помисли по това и също и за видимостта на тези кохезионни политики, които са важни за всеки един гражданин. Всеки, независимо от където идва, той се възползва от е, участието на Европейския съюз. We, we have... Да, благодаря ви. И така, направих всичко, което можах. Госпожа комисар, имате достатъчно време, 25 минути, дори много време. Да, благодаря ви. Аз ще се постарая също да не бъда прекалено обстойна в отговорите. Но благодаря за всичко, което чух и за всичко това, което сте направили не само днес, а до днес, бих казала, то е важно. Започвам с въпросите, зададени от господин Нистелрой. Да, трябва да подчертаваме значението на а, кохезионната политика за новите държави членки, но и за а, всички държави членки, бих казала. За няколко а, години а, се опитахме действително да осъществим всичко това, което е включено в споразуменията, в договора. А, във връзка с е, развитието на регионите е, най-вече. Е, вие говорите за външните разходи, за външните фактори, за ползата. Господин Буда и други колеги засегнаха също този въпрос. Според мен бенефициери са всички държави членки и би трябвало да бъде така. Имам предвид и статистическите данни, с които разполагаме. Водили сме двустранни разговори многократно и аз делегирам най-вече и така насочвам е, е, пътуванията си към по-развитите страни е, в Рим, в Берлин се опитвам най-вече да популяризирам идеите, за които говорим и да обяснявам съвсем точно. Е, за какво става дума и какво е допринесла кохезионната политика. Констанце, да, е, по-развитите страни в това отношение, е, както стана ясно, особено във Франция и в Германия, има една такава нагласа за повишаване на приноса и на вноските, но има и развити страни, които не желаят да го направят. Така че Констанция се спря на този въпрос. При всички положения имаме потвърждение от страна на Германия и Франция. Запазването на нашите уникални проекти за развитието на планетата, бих казала, трябва да бъдат запазени Веднага след е, нашата среща тук е, АОДЕ организира една конференция е, Интеррек е темата, ще говоря и там, ще присъствам, ще говорим и за най-вероятно отново за е, Северна Ирландия и за всичко това, което може да се види там и което не може вече да се види. Е, да, става дума за а, проект, а, който се реализира след десетилетия а, военни действия и в Белфаст и на моста, за който стана дума и за съжаление хората а, не само в, а, тук в а, Брюксел, но и на други места не си дават сметка, че десетилетия наред се работи по определени проекти и хората на място там, в рамките на трансграничното сътрудничество, извличат максимална полза от тези проекти. Моделът би трябвало да бъде запазен. Е, е, десетилетия наред хората са водили военни действия и по време на Втората световна война и на, е, след това в района на Северна Ирландия, Белфаст и така нататък. Както знаете, немалко хора загинаха и би трябвало да си даваме сметка какво означава сътрудничеството регионалната политика, кохезионната политика. Ще трябва да подготвим и нови законодателни текстове. Е, имахме вътрешни разговори. Търсим е, някои е, преференции, някои е, така, по-добри възможности и варианти. но естествено, както сме готови с законодателните предложения, ще, ги, ще ви информираме веднага и вас и съвета. Споделянето, споделеното управление означава и споделена отговорност. Държавите членки биха могли да направят много повече и не става дума само за вноски и за пари. Плана за действие е, и за комуникация е, в сферата на комуникациите. Генерална дирекция комуникация отговаря за него, е, но ние е, си сътрудничим много тясно. Е, естествено, и държавите членки е, трябва да участват активно. Не смятам, че националните органи, е, местните власти, регионалните власти, като че ли е, са много-много ангажирани с съдействие и участие в този план за действие, но при всички положения трябва да направим нещо в това отношение, тъй като регионите на практика са гръбнака на цялата ни стратегия по отношение на комуникациите. корпоративния стратегически подход, т.е. подхода залагащ на сътрудничество на всички страни, е правилният. Държавите членки, е, е няма да ги е, критикувам непрекъснато, но е, много често те е, очакват всичко да се направи в Брюксел, когато има някакви неудачи, казват Брюксел е виновен, а също времено не желаят да направят е, е, информационна кампания и да пропагандират идеите на Брюксел. Е, и всичко това, което е, да популяризират резултатите. Е, животът на бенефициерите Междувременно, в резултат на всичко направено в рамките на регионалната политика и на политиката за сближаване, много се е подобрил, много се е облегчил има толкова важни неща, като е, опростяване на конструкциите, на процедурите. Е, всяка година се забелязва напредък. Е, ако погледнете година назад, ще установите, че има значително подобрение. Хубаво е да има естествено и контрол и то парламентарен и законов контрол, законодателен контрол. През май естествено ще се опитаме да постигнем синергията, за която толкова много мечтаем и си говорим и то в по-голяма степен, отколкото до сега. Естествено, интегрирането на мигрантите е, е много важна тема. Но Надявам се, че и е, до края на май и там ще има е, по-ясен отговор от страна на комисията. Е, комисарят Етингер бе е, е, на среща с е, членове на Комитета на регионите и призова Комитета на регионите да работи в по-тясно сътрудничество с националните правителства, така че да се постигне повече ангажимент при определени условия, понякога без условия. Много важно е, естествено, мнозинството от държавите членки е, да допринасят е, и е, за бюджета, но и за всичко останало, което се прави по линия на Европейския съюз. Е, господин Буда вече говори за това. <clears throat> Гаранциите за е, многостепенните програми. Е, хубаво е да правим нещо повече, да разговаряме по тези въпроси. Е, тематичното е, така, съсредоточаване и фокусиране е, най-вече е, по отношение на финансирането в някои е, области от ключово значение във връзка с целите за 2020 година. Това е изключително важно. Трябва да имаме предвид, естествено, и въздействието по места. Но ще запазим принципите, които и до сега въжаха. Но е много важно да опростим процедурите за, във връзка с отделните програми. Това ще е, ускори и изпълнението. Е, ще е, допринесе за повече добавена стойност, е, ще трябва естествено да се съобразяваме с някои приоритетни региони. Може би ще има известно разместване в приоритетите на ЕСА по отношение на регионите. Но при всички положения, моето мнение е, че всички региони би трябвало да се възползват от различните възможности. Така, е, стана дума вече за синергията е, в изказванията и на Констанция, и на е, госпожа Томашич. Да, максимално въздействие на, мест, на място в рамките на местните общности. Това според мен е изключително важно. Много въпроси бяха зададени, господин Буда. По, по тематичната концентрация струва ми се, че вече отговорих. Свежите пари, нови е, е, инвестиции, казвате, вие не са необходими, но трябва да да постигнем повече кохерентност в нашия бюджет. когато взаимно, така да се каже, и заедно е, и определяме политическите приоритети и програмите, ще можем да избегнем и дублиране. Аз междувременно съм установила, че има различни правила за един и същ вид разходи, да кажем по отношение на 2020 и целите имаме едни и същи, е, е, така да се каже, условия и правила и по отношение на широколентовите технологии, по отношение на е, бюджета и културата и така нататък. Много сложни са нещата, естествено, но в някои случаи, може би, си струва да се нюансират работите. Много е важно да имам интегриран подходи на градско и регионално равнище, когато стана дума за опустяване, аз съм за радикално опустяване на политиката на сближаване, където и да отида от най-богатите до най-бедните държави и членки, се сблъсквам с а, прекалената сложност, която действително се превръща понякога в кошмар за бенефициерите. И ми е много мъчно, като видя особено малко млади хора, които се отказват да кандидатстват средства по нашите фондове, заради прекалено сложните процедури и различните правила, които се прилагат за различните фондове. Така че, нека видим какъв напредък може да постигнем с а, един набор от правила, Както вече казах, трябва да има и по-голяма целенасоченост, която ще ни позволи да увеличим и въздействието си. Зададохте ни въпрос за върховенството на закона. Това е тема, която в момента се обсъжда, както знаете. Ще обсъдим кой механизъм ще предпочетем. За нас е ясно, че не сме подготвени. Към моменти към момента се прилагаха предварителните условия, които засягаха само околната среда и економически и социалната среда, в която ще се осъществява съответната политика, но сега си даваме сметка, че може би няма да е се да припомня на някои държави членки, че с присъединяването си към европейското семейство получават не само облаги, но поемат и някои задължения. Така че не знам още как ще изглежда тази предварителна условност. Знам, че ще се обсъжда тази възможност. Обсъжда се темата в момента от колегиума на комисарите. В момента мога само да кажа, че според мен би следвало да бъде засегната не само политиката на сближаване, би трябвало да предпочитаме един хоризонтален подход. Тоест, ако нещо се прави, трябва да се предприемат подобни санкции, трябва да се прилагат за всички фондове. Не разбирам защо да не се въпреде това предварително условие за кандидатстване за средства по хоризон 2020 или механизма за на Европа само за политиката на сближаване, но не пък за ОСП. Аз Смятам, че това не е справедливо спрямо нашата политика. В началото останах впечатлението, докато бях член на Европейския парламент, бях член на комисията по а, развитие и винаги сме обсъждали тази възможност за, за санкции при а, погрешно, по, при неприемливо поведение от страна на държавите, но в ДБ винаги сме смятали, че не бива да се наказват гражданите за поведението на правителствата. Но, разбира се, решението не е в мои ръце но със сигурност може отново да се върнем на темата след е, днешния, след като се проведе е, разискването на темата в е, Европейската комисия. А, съвета също ще разгледа темата на следващата си, следващата си заседание. Има и други условия. Знаете, това, което каза госпожа Меркел за миграцията, но не като санкция, като стимул да се отпуснат повече средства за регионите, които са склонни да приемат мигранти. А пък президентът Макрон спомена възможността за въждане на условия, свързани с социалния дъмпинг. Така че ще обсъдим всички тези направени предложения. На този етап сме в момента и ще видим в крайна сметка за кои от тези предложения ще получим подкрепата и на държавите членки и на Европейската комисия. Мисля, че отговорих на господин Фан Милденбург. Попитахте дали а, колегите ми подкрепят политиката на сближаване. Знаете, че има различни позиции. В момента, в който се излезе с, еди, с един съобщение на комисията, всички подкрепяме тази позиция, но в последното съобщение на Европейската комисия е, политиката на сближаване се определя като основната инвестиционна политика за намаляване на разликите между държавите членки и регионите с цел предоставяне на равни възможности за всички граждани на Европейския съюз. Тоест, очевидно, че Европейската комисия признава, че политиката на сближаване е виждащ фактор за създаване на работни места, економически растеж и иновации инвестиции в регионите. И от тази гледна точка е много важна политика. Разбира се, документът отразява и това, което обсъждаме тук от години насам, а именно нуждата от реформиране на политиката на сближаване с цел повече до европейска добавена стойност, повече съгласуваност, ефикасност и гъвкавост както и по-голяма насоченост към постигане на конкретни резултати. Струва мисля, че заедно с Комисията по регионално развитие сме постигнали доста стъпки в тази насока. Но ако очаквате бюджет на Европейския съюз да се справи всички тези предизвикателства, именно конкретно способността, социалното приобщаване, безработицата, сигурността, отбраната, очевидно трябва ни повече сближаване, не по-малко сближаване. И от тази гледна точка ми се струва, че няма да е след да започнем с определене на нуждите и след това да определим амбициите си. Комисар споменат беше 1,1% от страна на комисията, 1,3% предлага Европейския парламент за вноските от държавите членки. Нека да видим а, какво ще бъде договорено. Смятам, че разполагаме с а, нужното да, за, да запазим това, което сме постигнали в рамките на политиката на сближаване на ОСП и също така за да отразим и да дадем отговор на новите приоритети. Господин Омарже, както казах, напълно съм съгласна с вас. Повече от всякога се нуждаем от тази политика, особено в а, днешната епоха на непредвидимост. И както казах, в това отношение опитът ми като член на Европейския парламент много им помогне, в частност опитът ми като член на Комисията по регионално развитие, за което много ви благодаря за различните сценари. Ами съвсем накратко, надявам се, това беше само начин да събудим някои държавите членки, които да осъзнат колко е важна политиката на сближаване. Най-отдалечените региони безпълно ще останат в сърцето нашата политика. Знаете, че председателят Юнкер също много държи на това заедно с президента Макрон посетихме Френска Гвиана. Посетих и Гвателупа, и остров Реюнион и видях колко бедни са тези региони. И те действително много се възползват от средствата от Европейския съюз и се надявам, че с последното си съобщение разрешихме голяма част от проблемите, които са изправени тези надължени региони по отношение на захарта, на бананите и други въпроси, които могат да повлият на тяхното развитие. Господин Ропе постави въпроса за показателят БВП на глава населението. действително е много важно да се направи оценка за това как се организират различните инструменти за сближаване и да се търсят полезни взаимодействия, но, но с това смятам, че трябва да се състояние да реагираме по-бързо. Съгласна съм, че някои държави, които се смятат, че са нетни бенефициери, но в крайна сметка БВП на глобалното следението не винаги се оказва най-добрият показател.

Нееднократно сме водили тази, това разискване още от изслушването ми в вашата комисия и доколкото знам, нито един показател до сега не се е не спечелил подкрепата на всички ни, но за мен е важно да отразим и други важни аспекти. Например, в момента се намираме в Брюкс, който се смята за богат регион, но тук също има части тежко засегнати от бедността и безработицата, т.е. трябва да отразим и тези аспекти. По въпроса за бъдещото разпределяне подпомагане на финансирането. Работим заедно с ОИСР с цел по-добро отразяване на регионалното развитие и социалното неравенство като фактори, т.е. социалното неравенство и бедността да се добавят като показатели към показателят регионално БВП на, населен... на глава от населението. Ще видим как ще се а, формулира показателите в крайна сметка. По отношение на участието на регионалните власти. Знаете, че работим на принципа на партньорствата, за да приобщим местните регионални власти и гражданското общество. Разбира се, наясно сме, че не всички държави членки може би правят това на практика, но действително бихме искали местните регионални власти да са част от процеса на взимане на решение на европейско и на национално равнище, за да се гарантира че принципът на партньорство се прилага надлежно. Разполагаме с стратегиите за интелигентна специализация, с които насъчаваме регионите да се възползват от възможностите на новите технологии, като привличат не само местните а, власти, но и а, бизнеса, НПО, университетите. Разбира се, не всеки регион може да се превърне в а, Силиконовата долина. Не може да, да се разработват в други области, като в областта на космическите промишленост, например, както това се е случва в Полша. В някои държави членки в това отношение има добре изградени традиции, в другите първо трябва да работим за промяна на менталитета, защото всички знаем че понякога кметовете, след като бъдат избрани, започват да си мислят, че всичко знаят по-добре от останалите и някой път трябва да се работи доста с тях отговор на госпожа Дамато, казаното от вас наистина беше много важно, а именно различните сценарии. Струва ми се, че вече отговорих а, по въпроса за резерва за постигнати резултати. Знам, че ви говорите по тази тема, господин Ван Нистелрой, но този път не поставихте въпроса, госпожа Дамато го направи. Това не е задължително. Остава на доброволни начала участието в страна на държавите членки. А по въпроса за, за регионите в преход, права сте. Преди една седмица започнахме тази идея да натрупаме полезен опит, който да помогне на много голям брой региони, т.е. регионите, които са в род на индустриален преход, за да видим как можем тези е, натрупани добри практики да бъдат е, споделени и с други региони. Да, действително ще се спрем на регионите в преход и отново ще ви представим предложението си, което има по-конкретни идеи. Също така предвиждаме да разширим платформата за намаляване на регионалния бюджет на регионите. Работим и заедно с си председателят Шевчович за определяне на пилотни проекти. На практика подобни проекти е, беше изпълнен през 75-та година в Уелс, но Дерек вече го няма, но тогава за първи път се заговори за нужда от солидарност при затварянето на мините в Уелс и тогава Обединеното кралство заяви, че няма да присъства на съвета в Париж, ако не се създаде фонд за солидарност. Но запитам колко ли от британците, които гласуваха за Брексит, си дават сметка, че работните места на техните бащи и дядовци през 75-та година са били създадени чрез политиката за промишлен преход, финансиран с европейски средства. И по ирония на съдбата, бащата, създател на политиката на сближаване беше комисарът Томсън, който и беше първият комисар, отговарящ за регионалното развитие. Така че съм напълно съгласен с вас и с и с казаното от Дерек, в Обединеното кралство действително постигнахме много. Много се зарадвах от това, което сподели с нас колегата Мишел Парние, водещият преговорите с за Брексита, именно факта, че правителството на Голямото кралство е готово да продължи някои от проектите в рамките на мирния процес в Северна Ирландия. Очевидно, че ще продължим проектите, които се изпълняват в Обединеното кралство много са големите проекти, като метрото в Кардив, например. Има и големи, и малки проекти. Очевидно е, че поне до 2023 година ще продължат да се изпълняват ам, проектите и Беденото кралство ще продължава да изпълнява своите финансови задължения, което не е санкция и не е наказание, те са поли ангажимент пред съвета да предоставя тези средства за този програмен период. Виждам, че времето ми изтича. Госпожа Бресо напусна залата, но съм съгласна с нея колко е важно опростяването. Знаете, че според мен социалният фонд трябва да остане част от политиката на сближаване, тъй като политиката на сближаване значително допринася за социалното сближаване и трябва да остане част от общата рамка. По въпроса за напредъка за изпълнението, господин Бокович, струвам се, че това ще бъде основният ни довод, когато опитваме да се борим за бюджета, т.е. да покажем, че сме в състояние да изразходваме средствата, които предоставя всяка държава членка. Към момента изпълнението е на равнище 53% от бюджетните кредити са за политиката на сближаване. На 55% са за, за, за Кохезионния фонд и фондът за регионално развитие. 200 милиона бяха отпуснати по формата на грантове, а 700 хиляди конкретни проекти се изпълняват на място. Така че няма много съществена промяна в сравнение с предишният програмен период, но ми се струва, че скоростта е от първостепенно значение. Господин Новаков, съгласна съм с вас Не си спомням как казваше играта Need for Speed. Да, важно е, но не бива да страда качеството. Тъй като именно качеството води до доверие, а именно доверие се нуждаем в момента. Господин Бокович спомена и програмата за градско развитие, мисля, че вече спомен, я споменах. Действително смятам, че имаме нужда от а, не само от програма за градската среда, но и от свързване на програмата за градовете с програмата за развитие селските райони. И обсъди го и на Франция, обсъди го и с представителите на немските провинции. В Берлин през месец май ще се проведе голяма конференция, посветена на връзката между градската среда и селските райони и приветствам тази инициатива на германското правителство да организира тази конференция. 70% от населението живее в градска среда. Много са проблемите в градската среда, но ако пренебрегнем селските райони, има опасност да се стигне до огромни градски конгломерации което пък не отговаря на разпоредбите на договорите, които предвиждат равенство за всички региони, така че приветствам организирането на тази конференция в Берлин. Господин Пападакис, споменахте въпроса за колективните трудови договорености. Първо, това не попада в моите правомощия. На второ място, конкретните разпоредби, които упоменахте, са част от Гръцкото национално законодателство. Но, както знаете, правим всичко по силите си и Продължавахме да го правим, борихме се за Гърция. Гърция е единствената страна, в която имаше 100% съвместно финансиране през последният програмен период. Много добри постижения постигнахме в Гърция и ми се струва, че това беше основният съвместно постигнат успех на този мандат. Успяхме да предвидим изключения за изключителни обстоятелства, за да покажем, че сме в състояние да подкрепим страните, които са изпаднали в затруднение наводнение. Разбира се, има и други аспекти, свързани с Гърция, в преговорите с други международни институции, но стигнали се до Европейският парламент и Европейската комисия, знаете, че винаги сме работили рамо до рамо в подкрепа на Гърция. И така, много благодаря на всички ви. По въпроса за ромите, много се работи в рамките на Европейския социален фонд в частност и приобщаването на ромите е много важна част от а, политиката на сближаване но по принцип не се състочаваме върху етническите младсинства към най-уязвимите лица, сред които попадат и ромите. Така че смятам, че трябва да насърчаваме достъпът до несегрегирано образование за малките деца, социални услуги, здравеопазване, подкрепа за възстановяване на най-бедните е, градски региони. В миналото, като член на Комисията по регионално развитие и Комисията по развитие, се убедих, че трябва да се замислим как можем да постигнем повече от 8 години насам съм свидетел на това как всяка година приемаме нови стратегии, но на практика не се постига много конкретен напредък. Действително смятам, че трябва отново да обсъдим как можем да приобщим и ромските общности, за да постигнем напредък. Не става дума само за средства, става дума и за нагласа и, ако не се лъжа, заедно с всички политически групи по време на предишният мандат имаше мисия в Италия, посветена на интеграцията на ромите. Много беше интересен опит. Ако искате, можем да продължим разговора на двустранни начала. Но, cred трябва само să mă convingeți pe Господин Буда, Разбира се, не съм аз човек, който трябва да убеждавате колко е важна политиката на сближаване. Смятам действително, че трябва да продължаваме да водим кампания, за да продължи да съществува политиката на сближаване, която доведе до създаване на работни места. Всъщност тя е основният гарант за единността на Съюза. И според мен ние като членове на Европейската комисия, като политици, вие като членове на Европейския парламент би следвало да водим двустранни преговори с партньорите ни, които все още не са склонни да допринесат да, за политиката на сближаване, защото според мен политиката на сближаване е човешкото лице на Европейския съюз. Това е основната спойка на съюзи и, ако загубим това измерение, е единствената ни връзка с президентът, председателите на регионите, ще загубим и доверието в европейският проект. Трябва да продължаваме да се борим за проекта. Както вече казах, гледам на вас като на партньори, напълно разчитам на вас и разбира се, вратата ми винаги е отворена за вас. Особено сега, Чака ни месец и половина и след това продължението ще бъде във ваши ръце и в ръцете на съвета като законодател. Но мога да ви уверя, че през този месец, който ни остава, ще направя всичко възможно, за да говоря с колегите комисари, с службите ни, за да гарантираме, че няма да има значителни радикални съкръщения. Председателят Юнкер ясно заяви, че не подкрепи идеята за брутални съкръщения. Сега остава видим какво той нарича брутални. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо комисар. Изискването днес беше наистина много интересно. Бих искал да благодаря на преводачите за оказаната помощ днес. Бих искал да попитам колегите дали от одобряват решенията на координаторите, които са се получили вчера? Имате ли коментари по тях? Не в такъв случай решения на координаторите се приемат. И накрая бих искала да ви припомня, че следващото ни заседание ще се проведе на 25 април след обед и 26 април сутринта. Много ви благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Закривам заседанието. Yes. It was, it was, you see.